Добро утро на всички. Ние започнахме почти на време. Аз имах някакъв проблем с асансьора. Предполагам, че много други хора също така имат проблем с асансьора и затова закъсняват. Тази сутрин имаме среща с госпожа комисар Крус Първо, госпожа Кръс ще ни предложи едно уводно слово, след което тя ще отговори на вашите въпроси. В зависимост от това колко хора ще задават въпроси, въпросите ще бъдат или групирани, или на всеки отделен въпрос ще се задава, т.е. извинете, на всеки отделно зададен въпрос ще се дава отделен отговор. Ако проблемът с асансьорите е единствения проблем, мисля си, че няма за какво да се притесняваме, госпожо председател. Дами и господа, за мен е удоволствие да бъда днес сред вас и с голямо нетърпение очаквам вашите коментари и вашите въпроси. Бих искала първо, госпожо председател, да ви поздравя с вашето назначаване. Мисля си, че е добра традиция жените да вземат ръководни длъжности. Пожелавам ви много късмет. Вие ме поканихте, за да ви предоставя допълнителна информация за годишния доклад за 2008 година. Преди това обаче бих искала да направя няколко наблюдения, свързани с сегашната криза. Сигурна съм, че сте заинтересовани от това. Много често казвам, че ние не можем да регулираме риска до степен, че изобщо да няма риск. И съм съгласна, че и много хора са съгласни, че това е така. А това, което трябва да променим е, че трябва да станем по-дисциплинирани. Само дисциплината обаче сама по себе си не може да гарантира всички възможни резултати. А, като цяло тази криза до сега всъщност се предизвикала относително добра адекватна реакция, особено в сравнение с голямата депресия и предишните заплахи от протекционизма. Да, наистина комисията много бързо и много енергично се противопостави на протекционизма. Освен това, ние показахме ценността на конкурентната политика, извинете, политиката в областта на конкуренцията при опазване на единия пазар. Обаче скоростта и мащаба на финансовата криза също така извадиха на показ една тенденция, която е, че комисията има и ролята на фактор, който създава, реша, създава решение на проблеми. А комисията продължава да работи с Европейската централна банка, националните централни банки и държавите членки по нови начини. Целта е да се гарантира правна сигурност, която е необходима за подпомагане на намиращи се в тежко състояние големи фирми. Способността на Европейската комисия да реагира на кризата с съчетание на общностни политики се оказа от решаващо значение. Ние използвахме нашите изводи, направени при реализирането на паричната и фискалната политика и финансовите пазари, за да информираме през цялото време всички заинтересовани лица за нашата политика в сферата на конкуренцията. И това е доказателство за това колко е полезно да има такава политика, която да е обединена с други политики под чадър, ако мога така да се изразя, на комисията. Както и всички други системи, разбира се, и нашата система може да бъде подобрена. Обаче след години на подобряване, аз мятам, че можем да кажем, че нашата система е ефективна. Наистина, дори много хора смятат, че тя е най-добрата, но нека ние да бъдем скромни. Нашите мерки за контрол на държавната помощ показват много добре, че тази репутация е заслужена. От самото начало на моя мандат аз работих много усилено и наистина имах много голям късмет. Защото наистина стремежът ни от самото начало беше да подкрепяме колкото да се може по-силно дългосрочната стратегия за растеж и работни места. Преди тази криза държавите членки имаха възможност да не разходват толкова много средства за държавна помощ и те насочваха тази помощ по-скоро на, към хоризонтални мерки, като научно-изследователска дейност, развитие и иновации. Обаче, когато настъпи кризата, всички економисти трябваше отново да се върнат към учебниците си и да преосмислят нещата от самото начало. Четирите години реформа, госпожо председател, ни позволиха да реагираме по-добре. По-конкретно, видяхме, че много помощ, включително финансова помощ, беше предоставена на отделни банки. Докато Разбира се, помощта може да бъде насочена към отделни венки. Тя беше все пак по идея помощ за хоризонталната цел – стабилизиране на финансовата система. Независимо от това, че ние работим в условията на криза, където скоростта и гъвкавостта станаха още по-важни, ние действахме без да подкопаваме принципите на равнопоставеност на всички участници. Освен това, не оставихме да накоплаците да плащат една безкрайна сметка. Като имаме предвид сериозните ограничения от миналата година, наистина е голямо постижение, че нашият единен пазар остана непокътнат от кризата. Аз бих искала да посоча един списък на неща, които ни помогнаха да преминем през първите и най-лоши етапи от кризата. Бих казала, че това са преките правомощия за изпълнение на политики, правилната институционална рамка в рамките на Европейската комисия, готовността да се продължава непрекъсната реформа, функционираща европейска мрежа за конкурентоспособност, добра репутация, готовност да се задават неудобни въпроси и силна ангажираност, ангажираност с последователност в политиката от страна на всички държави членки. Аз смятам, че ние сме на прав път и смятам, че не трябва да променяме основните компоненти на нашия европейски модел. Сигурно сте забелязали, че и преди съм казвала, че комисията в своя годишен доклад се стреми да се четае твърди принципи с гъвкави процеси. И точно този подход ни помогна да преминем през кризата. Много ми е приятно да отбележа също така, че стремежът да се работи възоснова на конкретни проекти в моята генерална дирекция показа, че е много полезен. Както сигурно си спомняте, в момента се работи едновременно и по сливанията, по антимонополното законодателство, по политиката в сферата на държавните помощи. В сферата на банкирането, например, това обединение на знанията помогна значително да се ускори и да се осигури качеството на нашата реакция. И ние смятаме, че този подход ще ни помогне и при излизането от кризата. Сега позволете ми да спра на някои конкретни политически инструменти. След предложенията, които бяха формулирани в доклада Еванс, годишният доклад за 2008 съдържа по-подробна и по-лесна за използване информация – това е нещо, за което бяхме говорили миналата година. Това е информация за мерки за спасяване на економиката по време на кризата. Осъзнавам, че значението на ясната комуникация беше отбелязано много по-широко, с нашите ясни документи за указания и насоки, които са част от основната информация за нашата дейност по преодоляване на кризата. Това са насоки по работа с съвлошеното качество на активите на банките и преструктуриране на банковия сектор. Така че насоки вече има, сега трябва да работим възоснова на тях. До октомври 2012 година ще, продължи да действа, ще продължат да действат нашите общностни насоки по държавните помощи за спасяване и преструктуриране на фирми затруднително положение, в затруднено положение. Ние също така ще издадем нови насоки по широколентовия интернет, така че обществените средства да могат да бъдат правилно насочени към проекти, които ще повишат конкурентоспособността на Европа. Също така възприемаме упростени процедури за предоставяне на безвъзмезна помощ за обучение на лица в неравностойно социално положение и лица с увреждания. В момента има сериозно, сериозен политически натиск да се прекрати държавната помощ, но ние много ясно заявихме, че е много важно да има конкуренция за економически растеж. Конкуренцията позволява по-добре да се разпределят ресурсите, да бъдат защитени потребителите и да данокоплаците, да се осигурят възможности за малките и средни предприятия и да се засилят иновациите. Също така ясно трябва да заявим, че финансовия сектор беше един отделен случай. Значителните прояви на намеса в финансовия сектор не трябва да се използват като оправдание за мащабна държавна помощ в други сектори. Аз искам ясно да заявя, че така не трябва да се прави. И това не е защото ние сме по загрежени за банкерите, отколкото за работещите в други сектори, так му обратното. Но защото финансовата система всъщност е системата за кръвообращение в економиката. И от подпомагане на финансовия сектор ще спечели цялата економика. Така че надлежното изпълнение на Политиката на Европейския съюз в областта на конкуренцията във всички сектори е ключова за осигуряване на бързо възстановяване на нашата економика, без да харчим неоправдано парите на дънакоплатеца. Знам, че вашите гласоподаватели ви питат непрекъснато какво правите с нашите пари, с парите от нашите данъци, какво подкрепяте и какво не подкрепяте като средство или цел на харча на нашите данъци. Бих искала тук да кажа няколко неща, които са основани върху здравия разум. Обедена съм, че все още сме твърде далеч от пълното приключване на кризата. Економическите последици ще ни преследват в продължение на много години и това най-вече въжи за публичния дълг. Съгласна съм с Организацията за економическо сътрудничество и развитие, че политиката, която провеждаме днес в условията на криза, не трябва да застрашава възстановяването и единния пазар. Бих искала да уверя парламента, че докато времената рамка за държавната помощ е посветена на важната цел, на една важна цел, извинете, комисията е абсолютно ангажирана с това тази времена рамка наистина да бъде времена. И ви уверявам, че докато аз съм комисар, аз ще следя много внимателно точно това да се случи тази времена рамка да бъде времена. Много инициативи бяха предприяти също така при контрола на сливанията и на монополно и близко до монополното положение. Например, Бялата книга за дела за обещетения при нарушаване на антимонополните правила по упростена процедура за разплащане и т.н. нататък. Също така в момента използваме максимално изследването ни на фармацевтичния сектор, тъй като разходите, свързани с застаряването на населението и каквато представлява новия грип, ние не можем да отлагаме дейността по подобряване на функционирането на този сектор. Важно е да се отбележи, че това проучване на сектора ще доведе до резултати, които ще са значими за няколко години напред най-малкото. Затова, моля, следете какво ще съобщаваме във връзка с това. Годишния доклад на комисията също така включва глави посветени на конкретни проблеми, например в този конкретния случай това са картелите и потребителите, в съответствие с приоритета, който вие посочихте. 34 предприятия бяха глобени като цяло 200, 2,27 милиарда евро в няколко случая през 2008 година и това са продукти от банани до е, автомобилни прозорци. Също така 8 предприятия бяха глобени като цяло 1,24 милиарда в два случая до сега през 2009 година. Ние също така работихме при измерването на вредите нанасени от картелите. Много хора питат какво ще случи, когато факт ще станат и нулевите глоби. Но за сега още сме далеч от този етап. Нашата дейност по измерване на вредите, причинени от картелите, ние много ясно посочихме на гражданите, че може да се направи повече. И службите на комисията в момента разглеждат случая с 18 картела, които подлежат на решението на комисията за периода 2005-2007. Ние използваме много предпазливи предположения. Ние из... използваме показател свръхнаценка от само 10%. Но това означава вреда, която се изчислява на 7,6 милиарда евро – за всичките 18 картела. А реалният показател може дори да се окаже по-висок и всичко това вреди на потребителите. Мисля си, че наистина вредите нанесени на потребителите са твърде високи. Както вече казах, показателите могат да се окажат и по-високи реално. Ние, например, изчислихме, че за всеки разкрит картел 5 картела може да бъдат разпуснати един вид или да бъде изоставена идеята за създаване на картел. Това показва, че нашата дейност срещу картелите предотвратява загуби, които се изчисляват в милиони и милиарди евро. Бих искала сега да се спра на въпроса за клобите и надлежния процес картелите и други нарушители накърняват интересите на всички нас, всички европейци. Ние трябва да имаме възпиращи глоби, така че вредите да бъдат намалени в бъдеще. Понякога чувам да се казва, че високите глоби са в полза на потребителя, но срещу бизнеса. Не съм съгласна с това. Ни най-малко. Фирмите също така страдат от по-високите разходи, ако техните доставчици формират картел. Възпирането също така служи на интересите на всички фирми, които спазват закона, а огромното мнозинство на фирмите наистина спазват закона. Искам много ясно да заявя това. Някои глоби са големи. Да, така е. Но те винаги са свързани с оборота на фирмата, с засегнатия продукт или услуга и също така сериозността и продължителността на нарушението. Освен това, глобата никога не надвишава 10% от оборота на фирмата. Четири от всички, извинете, 4 от 5 глоби за картелиране, например, възлизат на по-малко от 5% на годишния оборот на фирмата т.е. те са ефективно възпиращо средство, но в никакъв случай не са произвол. Тези глоби са от голямо значение да се предотвратят десетки мили евро във вид на вреди на потребителите всяка година в Европа. Затова ви призовавам да проучвате подробностите, а не да четете само вестникарските заглавия. И накрая. Ние се стремим да осигурим равнопоставеност на всички участници и да осигурим благополучието на потребителите. Но аз смятам, че нашата дейност има по-голяма стойност. Тя показва, че един силен, но честен пазар и съответната регулация на пазара е възможна. Това е важно послание не само за онези, които определят и провеждат политиката, но за всички хора в Европа. И накрая комисията постигна всичко това с по-малко от 100 милиона евро годишно. Така че като четем нашето въздействие върху пазара и като видим как милиарди вреди, причинени от картелите и злоупотребата на с пазарно положение са били предотвратени, аз мисля, че това показва, че политиката в областта на конкуренцията е наистина много стойностна. Благодаря ви. Благодаря, госпожо комисар. Обикновено винаги аплодираме гостите оратори. Приемете тези аплодисменти като награда за вашата роля в финансовата криза. Не е лесно да се съчетават държавната помощ и политиката в областта на конкуренцията. Сигурен съм, че ще има въпроси в тази насока. Както вие изтъкнахте, има и други важни разпоредби, които са били наложени. Споменахте картелите и цената за потребителя. Споменахте бялата книга. Бихте ли ни дали актуална информация за това какво точно предлагате. Знам, че искате да направите нещо в рамките на настоящия мандат на комисията. Освен това, каква ще е ролята на Европейския парламент? Защото по време на предишни дебати ни обещавахте, че ще включите парламента в максимално голяма степен в тази дейност. Това беше важно и за нашата комисия преди изборите за Европейски парламент. Извинявам се, че изпреварвам колегите, не често задавам първия въпрос, но това е много важно за нашата комисия. Моля. Обедена съм, госпожо председател, че почитаемия член болис. задава въпроса, защото този въпрос е от интерес за цялата комисия по економически и парични въпроси. Аз съм поела обещание пред вашата комисия. Поела съм ангажимент, че стъпка по стъпка ще информираме членовете на комисията за това какво се прави. Отчитайки включеното в вашия доклад, ясното послание, което залегна там, мога да кажа, че ние го разбрахме и то се оказа основен елемент от нашата стратегия. Комисията в момента активно проучва вашата резолюция по повод Бялата книга. Аз се повтарям. Но ще кажа още веднъж, че за разлика от Америка, просто няма как да има колективни искове в Европа. Така че не предвиждаме нещо подобно. Каквото и да бъде окончателното предложение, ние ще отчетем вашето виждане. Има конкретни черти, които проучихме през последните 5 години, конкретни черти на европейското конкурентно право, мерките за колективно обещетение и така нататък. Ще поддържам тясна е връзка с вас и ще ви информирам за всичко, което се прави. Благодаря. 18 членове на комисията искат да зададат въпроси. Моля ви да се ограничавате само до една минута. Ще разделим въпросите на групи по три, за да може да имате по-голям шанс да ги зададете. Първия в списъка е заместник председателя на комисията, който е заед в момента. Извинявам се, аз е, точно подготвях моят първи въпрос и не чух. Да. Е, кризата се развива много бързо, наистина. И непрекъснато ни заливат различни новини. Правителството на Испания беше също много заето с финансовата криза. Ставаше дума за Опел, за финансовите критерии, за Магна, новия актьор на тази сцена около Опел. И след това имаше е, новината от Г20 беше решено, че изходът от кризата трябва да бъде координиран, а не всяка, цена да, е, всяка страна да се бори самостоятелно. И въпросът ми е, смятате ли, че човек трябва да разчита на, пом- на обещаните помощи. Сега, например, обещаната помощ от Германия за Опел – и втори въпрос. Смятате ли, че спасяването на Опел трябва да става под индустриално-технически критерии или пък трябва да се вземат предвид регионални критерии? И освен това, въпроса за ефикасността на помощите работните места, които трябва да бъдат запазени в една определено предприятие, в една определена страна. Благодаря. Госпожа Ватманко. Eh, благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да благодаря на госпожа комисаря за е, това, че винаги идва при нас и е готова да говори с нас. Искам да попитам за указанията за подкрепата на банките от 22 юли. Как преценявате случаи, които са преди тази дата? Защото вие казахте, че ще мислите, ще обработвате всеки случай по случай, но не смятате ли, че подкрепата за банките, цялата тази дейност трябва да стане по-строга? Сега, ако е, се опитаме да е, разглеждаме ИНГ в този, в този контекст ще е трудно и какви са е, мерките за, реконстру, е, за реконструиране на банките. Може би трябва да се вземат предвид националните особености, но какво става с, с равнопоставеността на международно равнище и отношението с щатите? Не смятате ли, че вашите критерии отиват прекалено далече, когато смятате, че когато казвате, че понякога и здрави клонове трябва да бъдат реконструирани и модернизирани. Смятате ли, че не смятате ли, че трябва да пазара да се отвори, въпреки че в момента нашият пазар е доста отворен. Вие казвате, вземайки предвид обстоятелствата, какво смятате да правите в това отношение? Господин Ланген. Äh, Благодаря, госпожо председател. Мандата на госпожа Крус приключва и тя имаше възможност да представи политиката в областта на конкуренцията и своята работа. Говорихме за събраната на картелите и мерките срещу картелите, държавната помощ и така нататък, но това, което ми направи впечатление за миналия мандат, е, че комисията по отношение на енергетиката, тя се намеси в тази област. И компетентността на надзорния орган по компетенцията беше преувеличена, според мен. Освен това, указанията на на комисията почиват на една правна обосновка от 75-та година и аз мятам, че тази правна обосновка трябва да бъде модернизирана. Освен това, по отношение на изследването на браншовете, трябва да видите всички случаи. Например, ето случая в, с дали всичко е наред, но когато правите изследването на браншовете, трябва отделните случаи да... <clears throat> трябва ли отделните случаи да са повод за това да се изследват целите сектори, целите браншове? Сега вие казвате, е, трябва да изследваме фарма, фармацевтичния бранш поради свинския гроб. Защо? Защо наистина? Според мен комисията има проблем да намира все нови различни аргументи за своята дейност. На нас ни трябват правни основания, които да са стабилни. Трябват ни основания, а не просто да си измислим аргументи. Госпожо комисар, бихте ли дали отговор на първите три въпроса? Като вземем предвид факта и между другото заместник председателя на вашата комисия справо спомена, че държавите членки са изпратили писма, а не само испанското правителство е направило това – има, между другото, много други държави членки, които са на тази вълна, макар че само испанското правителство беше толкова дръско. С оглед на всичко това, осъзнаваме какво трябва да се прецени. Спомням си дискусиите в пленарна зала в Страсбург, когато дискутирахме какво е заложено на карта? Говорихме за временната рамка. В уводното си слово казах, че сама по себе си временната рамка имаше логика. Тя беше насочена спрямо унази економическа дейност, унези предприятия, които в условията на финансова криза бяха изправени пред сериозни проблеми. държавите членки трябваше да спасят тези предприятия, трябваше да се следва плана на Комисията за економическо развитие и затова трябваше да се приложи временната рамка. Когато се прилага тази рамка, държавите членки могат да дават заеми при по-изгодни условия на всички отрасли, включително и на автомобилния отрасъл. Идеята е да се гарантира жизнеспособността на този толкова важен отрасъл. Той създава много работни места, много економически облаги. Не трябва да забравяме обаче, че имаше свръхкапацитет в рамките на тази индустрия. Временната рамка може да се използва само когато компанията не е била в затруднено положение преди кризата. 1 юли 2008 година беше отправната дата. В а, обичайния случай компанията си подлежи на нормалните правила за спасяване. Трябва да търсим равнопоставеност не трябва да се изразходват средства и да има нарушаване на конкуренцията. Затова казахме на правителствата, че това спасяване не трябва да се извършва по политически критерии, не трябва да се отчитат географски или други въпроси, които не се включват в общия критерий за конкурентоспособността. А вие говорихте за подобни критерии. Така че по отношение на споменаването на конкретни суми и цифри, да, за това искаме и от немското правителство, например, да ни даде информация, точни данни относно Opel. Трябва да се оте факта, че тук говорим за работни места. Не говорим за работни места само в една държава членка. В крайна сметка целта е тази индустрия да е жизнеспособна и да има бъдеще. Аз не приемам краткосрочни подходи, според които се гарантират работни места само за един кратък период. Трябва да знаем каква е нашата отговорност. С тази оговорка не сме давали карт бланш. И когато се взимат прибързани решения, никога не сме ги одобрявали. По отношение на ING, е, случая е много интересен, защото в това досие има два отделни елемента. На първо място капиталовата инжекция. Много милиони се наляха. На второ място обесценените активи и прехвърлянето на 80% от тези активи в сметката на холандската държава за около 21 милиарда. Приехме мрежата за обесценените активи и мярката за тези активи през януари 2009 година. Оценката на тази мярка събуди редица съмнения. Временния срок за това прилагане на мярката беше увеличен до 15 септември. Какво е заложено на карта? Имаме сериозни опасения тук и аз съм дипломатична, между другото, в тази си формулировка, че портфейла може да се счита за разумен и предпазлив. Днес говорим за държавна помощ, говорим за равнопоставеност. Вече една година имаме сериозна финансова буря и си мисля, че благодарение на предприятите мерки има все още здрави банки. Казва се, че това, което правим е добре, защото в крайна сметка онова, което се прави, има за цел да имаме стабилен е, жизнен финансов сектор, но пък трябва да има равнопоставеност. Трябва да се преценява внимателно дали парите на данакоплаците са отишли където трябва и дали са изразходени както трябва, когато не се представят сметки и отчети. Трябва да се отчита, че винаги има последици, след като се предоставя финансова помощ. Последиците са доста неприятни за някои банки. Нашата идея по отношение на банките е когато те са в затруднено положение да им осигуряваме необходимите средства и след това да се търси отчетност. По отношение на помощта, трябва да кажа, че имаме нужда от силни банки, защото говорим за един световен пазар. Оценката на портфела е един елемент от цялото уравнение – трябва да се каже ясно, че последиците от получаването на държавна помощ е, ще бъдат на лице, така или иначе. Това се прилага спрямо всички банки, не само за АНГ. Господин Ланген говори за енергийния сектор – Обсъдахме този въпрос по-рано и аз сега съм благодарна, че започнахме проучване на положението в енергийния сектор, защото открихме, че има нещо гнило в енергийния сектор. Открихме, че ще имаме с този сектор и то не само в рамките на конкуренцията, а цялата комисия ще трябва да се занимава с този сектор. Андрис Пибокс и Ставрос Димас също бяха въвлечени. Стигнахме до конкретни случаи. В крайна сметка се стигна до там, че пазара работи по един по-добър начин. Потребителите извличат а, а, и предимства от това и още нещо, което искам да кажа. Мисля, че политиците никога не трябва да застават начало на управителния съвет на някаква група. вие решават. Какъв е личният ви опит? Личният ми опит по време на този мандат беше, че не става въпрос само за това да бъдем последователни по отношение на финансовия сектор, но и по отношение на други сектори. Каквото и да предлагате като разследване за отделните сектори, то ще е трудна задача. Когато разследвахме енергийния сектор, открихме, че и в този случай има наредности по отношение на конкурентна способността. Вие направихте бележки по отношение на онова, което казах, че разходите ще бъдат поети от възрастното население на Европа. Виждаме обаче, например, че свинския грип също оказва влияние. Аз се придържам към тази си позиция. В момента говорим за огромни инвестиции. Мисля, че по отношение на този сектор става въпрос за цена, която не може да си позволим. Сектора трябва да бъде изваден на светло, затова ние дърпаме съответните лостове и оказваме влияние върху съответните компании. Сигурна съм, че ще говорим допълнително по отношение на последиците за този сектор. Благодаря. Господин Борман, господин Санчес Пресадо и господин Голзес са следващите трима оратори и след това госпожа комисаря. Господин Борман. Комисарин, Госпожо комисар, в тази комисия винаги е имало подкрепа за, за политиката в областта на конкуренцията, но комисията трябва сега в кризата да действа сама, да интегрира политиките и е, трябва да стане част от решението, а не да се задоволява само с позицията на наблюдател. 10 е, 000 работни места в Opel изчезнаха през последната година. Сега 15 000 са под риск. И е, федералното правителство се опитва да построи един мост сега. Защо вие не казвате от индустриално-политическа гледна точка? Добре, хубаво е да се запазва индустрията в Европа. Хубаво е да имаме, да използваме шансовете в, но, в е, автомобилната индустрия. Но аз бих искал да зная какъв е вашия план, кога ще приключите вашата проверка, така че индустриално-политически нещата също да са наред. Е, на вас ви трябва една бърза процедура, една редовна процедура, но трябва да сте част от, тази, от това решение. В противен случай всичко отива подявалите. На второ място в Полша. Вие като комисия давате регионална помощ от 54 е, милиона за Полша от глобализира... Е, фонда за глобализиране финансирате и че 14 или с повече от 14 милиона запазване на работни места в Ирландия, а пък за 3 милиарда евро се купуват съоръжения. Добре, какви са тези е, интегрирани политики. Ще напомня и за Nokia. Къде действате регионално-политически и индустриално-политически, за да не бива е, предприятията да извличат само печалба от това? Това е интересно от наша гледна точка. Естествено, ние подкрепяме една силна политика, но не бива да предприятията да ни водят за носа. Gracias, que, е, Благодаря, госпожо комисар. През тези пет години работихме дълго заедно и искам три неща да спомена. Финансовата криза, след това искам да кажа нещо за частните искове, финансовата криза. Конкурентоспособност и финансова стабилност те трябва да са съвместими. Е, конкуренцията. Естествено има голям принос до тук, но има много неща, които трябва да направим. Е, трябва да допълним, да доизработим е, процеса на реструктуриране чрез стратегии. Освен това, помощите. 300 милиарда помощи и гаранции. Сега това е, са огромни суми. Трябва да помислим за ограничения, за контрол, които са необходими в тази област и мисля, че това се налага също да бъде взето предвид. Сега за колективните искове. <clears throat> Парламента е, каза, че е, трябва също да бъде, неговото мнение също трябва да бъде взето преди това. Става дума за основни права и става дума за правата на потребителите, за принципите на правовата държава. Мисля, че този въпрос трябва да се разгледа много внимателно. И освен това, в кризата в млечния сектор, ние бяхме свидетели на това, че е, цените, които плащаха потребителите, не отговаряха на производствените разходи. Имаше едни движения, които а, е, казваха, че а, е, цените в, за потребителите спаднаха с 2%, което изобщо не, отразяваше, е, не отразяваше движението на цените. В производствената част имаше нарушаване на, конце, на конкуренцията в тази област. Много са ми интересни плановете за подкрепяне на конкуренцията в тази област. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, аз съм съгласен, ако вие кажете, че хората, които нарушават правилата, трябва да се преследват. Но малко не съм сигурен, когато казвате, че догмата за, конкур... за подкрепене на конкуренцията е в полза на потребителите. Но какво става с заетостта? Ако не подкрепяме заетостта, то няма да имаме и потребители. А по отношение на Штатите и Франция, това малко ме очуди, което казахте. Може би това, което вие казахте, се отклонява от писания текст, но два примери. Два примера. Не бива да се разрушава това, което вече съществува. Е, мисля за, за селективното разпространение. Имам предвид е, индустрията за луксозни стоки силните марки в Европа. Освен това правите предложение за директивата за накърняване на пазара. А, е, интересно е да видим какви биха били дискусиите с всички заинтересовани страни за колективните искове, защото трябва да се предотврати това, което става в Штатите. Трябва да се предотврати е, е, е, да стане това за предприятията, което би било в ущърп на е, заетостта. Бихте ли се опитали, госпожо комисар, да отговорите, но малко по-кратко, защото имаме 20 оратора. И така, по отношение на подхода, различен от този в САЩ. В е, европейската култура е в коренем подхода за това, че трябва да се действа спрямо щетите. По отношение на господин Борман, дали политиката в областта на конкуренцията е част от проблема и правилата дали са част от проблема. Ако не се придържаме към правилата, ще имаме проблеми. Имаме нужда от жива индустрия в Европа, не само имаме нужда от такава индустрия, искаме да има истински жизнеспособна индустрия. Това беше едно от предизвикателствата на кризата. Ситуацията не беше само черна. Трябва да се намери начин по който да се възстанови жизнеспособността на индустрията по отношение на Opel – Опел е изключително важен стълб на индустрията. Изключително важно цялата автомобилна индустрия да не продължава да поддържа този свръхкапацитет, а да се съобразява с подхода на търсенето и предлагането. Интересен пример е този за Дел, но той не е единствен. С регионалната и промишлената помощ, даваме инструменти в ръцете на държавите членки, чрез които те могат да стимулират онова, което сметнат за необходимо в своите економики. В този случай ставаше въпрос за дел. Могат да ви уверя, и между другото това ми казах служителите на дел, че те така или иначе планираха да напуснат Ирландия. Не става работа, не става въпрос за това дали ще се дават повече пари или не. Те напускаха така или иначе Европа. Аз съм благодарна, че имаш инструмент за регионална помощ, защото в случая на Полша, например, имаше възможност да се подкрепи промишлената дейност. Госпожо председател, нашия подход ни казва, че решението на бизнеса не е основния критерий за получаване на подкрепа чрез държавна помощ. Става въпрос и за други фактори, например какво е качеството на трудовите условия, инфраструктурата, данъчната система в отделните държави членки. Става въпрос за комбинация от фактори. Немското председателство открива в един специален доклад, направен след едно проучване, че по отношение на държавната помощ имаше 13 компании, които я ползват. В случая на Полша не става въпрос за това, че Полша плаща повече, отколкото е трябвало. По отношение на господин Праседо, искам да кажа, че ние не работим активно само по отношение на преструктурирането, но и как. Но и по отношение на това как да намерим изход от проблема. Фаза 2 е преструктуриране, фаза 3 е излизане от механизма за помощ и колкото по-рано дойде тази фаза, толкова по-добре. Вътрешния пазар, между другото, е ключов фактор. Когато говорим за единния пазар, това е един от стълбовете на нашата общност, в който всички 27 държави работят заедно. По отношение на частните искове, работим по този въпрос. Не можем да изпълним всеки един от тях, но работим по въпроса, проучваме нещата. По отношение на млечния сектор, това е един от въпросите, за който говори господин Санчес Преседо. Осъзнаваме добре, че млекопроизводителите в момента са подложени на натиск и въпросът е кой обира каймака Ако имаме конкурентен пазар от издояването на кравата до консумирането на млякото в кухнята, тогава ще имаме жив и жизнеспособен сектор. Ние работим в тясна връзка с органите по защита на конкуренцията в държавите членки. През юли имаше доклади свързани с сектора на млекопреработването. Имаше мерки за подкрепа на фермерите, които се предвиждаха за стабилизиране на млечния сектор. Мисля, че трябва да отчетем и проучванията на отрасъла и различните проучвания, които се правят по отношение на този специфичен пазар. Искаме да поставим потребителите на първо място. Това беше интересен коментар, който направихте. Работните места са важни и те създават потребители, но имаме нужда и от стабилни работни места. Затова сега, в този момент, сме изправени пред ситуация, в която трябва да се гарантира, че имаме жизнеспособен бизнес, чак когато работодателя не зависи от държавна помощ, чак тогава може да се гарантира, че ще има жизнеспособни и добри работни места с бъдеще. Мисля, че по отношение на продажбите по интернет, изключително интересни развития има по тази тема. Три конференции, три кръга се проведаха. Четвъртия кръг от преговори ще бъде първата седмица на октомври. Първите три засягаха стоките и услугите. Сега ще става въпрос за музиката, която се продава по интернет – ние добре осъзнаваме, че луксозните стоки са обект на специално третиране. Говорим за оборот в рамките на 30%. Отчитаме техните желания. Благодаря, госпожо комисар. Следващите оратори ще бъдат Софи Инфелд, Свен Гигълт и Вики Фолт. Софи. Ehm, Благодаря, госпожо председател. Е, за мен винаги е голям, голяма е, радост да ви посрещнем тук в нашата комисия. Искам най-напред да кажа следното. Е, въпрос е за държавната помощ, но най-напред една обща забележка. Аз слушах дебата тук и получих впечатлението, че някои хора смятат, че заедостта се разрушава от политиката по конкурентно способност. Не, не става дума за това. Трябва просто да се адаптираме към модерните времена и е, държавните помощи са само средство за това, а чрез тях не, не се запазват или не се създават работни места. Искам да говоря и за банките. Надявам се да получим едно по-подробно, един по-подробен анализ за, по този въпрос. Колко, какви са помощите, които са платени, точните суми и какви са ефектите. Ако погледнем доклада от миналата година, има дълги списъци, които са подготвени, изработени от комисията, но искаме да видим и в колко случаи молби за помощ са били отхвърлени. На второ място, колко държавни помощи са изплатени в автомобилната индустрия. Какви са сумите? Беше казано, добре, това ние го правим, за да, за да опосредстваме радикалната промяна в посока на устойчива економика. Сега тази дума устойчивост е голям аргумент. Но аз бих искала да знам, дали държавните помощи наистина са използвани за екологична промяна, за устойчивост, защото до момента нямаме такава информация. За Опел няма да говоря, достатъчно говорихме за това. Аз имам огромни съмнения за Опел. Сега и накрая за интернетната търговия. Искам да повторя и подчертая е, желанието на парламента на доклада Еванс трябва да се направи изследване, проучване на интернетната реклама. Има определени предприятия, които имат прекалено силни позиции там. Äh, gerne... Най-напред искам да подчертая проблемите на германските потребители в онлайн търговията, например. Така че е много хубаво комисията а, да, че, да предприема такива мерки, защото федералното правителство не бе в състояние да направи това. Освен това, е, вие на, в 3 юни направихте следното изказване в Сюдойче Цайтон, а именно, че в определени банки и банкови институции. Моделите са остра, остарели и имам трите, три въпроса. Каква, какво е вашето отношение за моделите на банковите институции? Какви са задачите за опосредстване на конкуренцията? Много потребители, много малки предприятия а, смятат, че предимство че имат достъп до различни банкови институции, защото могат да вземат кредити. На второ място, смятате ли, че наистина е накърняване на конкуренцията или не е накърняване на конкуренцията помощта, която, която получава банковия сектор. На трето място, има ли актуални мерки във вашата област по отношение на спестовните каси и взаимопомагателните каси. А освен това, в какъв срок е правен доклада? И за данъчната област, съвсем накратко, много ме интересува. Следното, имаме различни мерки за преодоляване и наказване на данъчните измами, но за съжаление определени мерки за данъчно поведение не са приложени достатъчно. А в до каква степен трябва да се приложат тези мерки, за да имаме в Европа наистина една добра ситуация по отношение на данъчните измами. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, опасявам се, че това е още един въпрос за Опел. света. има над 5000 работни места в Обединеното кралство и от тях 3000 се намират в Лутен, в моя избирателен район. И тази фабрика е много ефективна. Затова се радвам, че казахте, че рецесията не трябва да бъде карт бланш за нарушаване на правилата за държавните помощи. Ясно е, че Всяко преструктуриране трябва да се базира върху чисто търговски принципи. Така че конкретният ми въпрос е следният. Каква конкретна информация и действия вие използвате в момента, за да гарантирате това, че наистина се спазват правилата на търговията? И втория въпрос. Потенциалното реструктуриране – определено източник на голяма несигурност, не само за работещите, но и на много хиляди други хора, които са непреки участници. Очевидно това е въпрос, който е спешен и изключително важен. Бихте ли ми предоставили повече подробности за графика и за времето, в което вие ще направите вашите изводи и заключения? Благодаря ви. Госпожо комисар, когато сте готова, заповядайте. Каза председателката. Изцяло съм съгласна с това, което каза Софи за работните места и за това какви видове работни места са необходими и за какви точно цели трябва да се насочва държавната помощ. Имаме един дълъг списък И става дума за планове не само за рекапитализация, но и за гаранции. Вие вече посочихте един дълъг списък. И искам да ви кажа, че ние подобрихме редица схеми, например гаранционни схеми, схеми за чиста рекапитализация, схеми за форми на подкрепа. Вие попитахте какво не одобрихме. Искам да ви кажа, че ако започна сега да ви обяснявам, това ще отнеме много време. За автомобилната е индустрия. Много е интересно, че ние говорим за една здрава, жизнеспособна, конкурентоспособна автомобилна промишленост в Европа. И разбира се, в такъв случай трябва да се възползваме от предимството, което ни предлага зеленото предизвикателство – ние наистина искаме и възнамеряваме да одобрим редица предложения в тази сфера. Но в крайна сметка, разбира се, ще има сериозна разлика, ако успеем повече да наблегнем на аспекта екологосъобразност. Uh, също така Става дума и за това какви чисто търговски съображения се отчитат при предоставянето на държавна помощ, например в случая с Опел. Проучванията по сектори, за което вие говорихте и вие предложихте търговията в интернет, а също така рекламата. Ще включа тези сектори в списъка, за да видим какво може да се направи там. Но все още е твърде рано да ви дам каквито и е да било уверения, че това ще бъдат нашите приоритети. Като говорим за немските потребители, ако ми позволите, ще кажа, немските потребители бяха сред тези, които плащаха твърде много за енергия. И беше много трудно да се каже на другите държави членки, че това е просто така. Защото големи и мощни фирми се възползваха от своето положение. Обаче вече има пробив и се надяваме, че вече имаме резултат и се надяваме, че потребителите ще могат да направят своето разумно решение. За банковата структура в Германия ще добавя към това, което казах в интервюто, за което говорихте. В крайна сметка аз не се интересувам от това, кой е собственик на банката. Аз не се интересувам от това, кои са акционерите, държавата или частни фирми или частни лица. И мога да ви уверя, че аз като личност мога да съм. Аз не се интересувам от това. Но когато говорим за частни банки, корпоративни, извинете, кооперативни банки и спестовни банки, то Една от полките, извлечена от нас в резултат от кризата, че основната цел и основното предизвикателство за банките е предоставянето на кредити. Банките не, не се справят с изпълнение на основното си задължение. Това, което мен ме интересува, е потребителите да могат да намерят банка, която да е близо до тях и която да може да им предостави кредит. Но когато говорим за Ландесбанк, то това е сериозен проблем. Тази банка оцеля само благодарение на държавната помощ. А, и става дума не само за тази банка. Ако не бяха парите на данокоплатеца, имаше банки в Германия, които просто нямаше да оцелеят без тази държавна помощ. Да, ситуацията в Германия е доста специфична, що се отнася до спестовните банки. И отново искам да кажа, няма значение кой е собственик, но трябва да има ясна и честна конкуренция – което означава, че не трябва да има държавна помощ. Едно от нашите разследвания е свързано с пазара на банкирането на дребно и то обхваща някои големи кооперативни банки и спестовни банки. Ние установявахме такива факти като интензитета на сътрудничество – и основното, което се оказа, е, че има проблеми с монополното или близо до монополното поведение, когато банките се договаряха помежду си за споделяне на печалбата или е, разпределянето на пазара. Така че ситуацията с пестовните банки в Германия е доста специфична. Те са контролирани от държавата и също така германските провинции имат значителен пакет собственост в тези банки. Да, виждам, че вие възразявате. Това, което искам да кажа е, че в Германия спестовните банки са в една отделна ситуация, защото те се контролират от държавата, от регионалните или от местните органи на самоуправление те са, са собственици и е на банките на самите германски провинции, които бяха много силно засегнати от кризата. Ние много внимателно следим тенденциите и събитията и става дума не само за държавния контрол върху тези банки, но също така от гледна точка на борбата с монополното поведение. Последният въпрос беше за данъчните проблеми. Вие знаете, че договорът опълномощава общността да отстранява различни изкривявания, които вредят на надлежното функциониране на вътрешния пазар. Затова сериозен брой мерки, свързани с корпоративното данъчно облагане, например в Белгия, бяха проучени от комисията и се оказа, че някои тези данъчни режими бяха твърде селективни, твърде избирателни и за това трябваше да бъдат отменени. Вие говорите за фабриката на Опел в Обединеното кралство в Лутън. Е, подходът наистина трябва да бъде изцяло основан върху пазарни и търговски принципи. Изцяло съм съгласна с вас. Ние задаваме въпроси, за да получим факти и цифри, за да стигнем до окончателния извод, да формулираме окончателния си подход. Що се отнася до сроковете, колкото по-бързо, толкова по-добре. Времето ни изтича но аз завися от това, кога ще получа отговорите. Но мога да ви уверя, че както и вие, аз осъзнавам, че у нези, които са доставчици на Opel, т.е. всички, които не работят пряко за Opel, но тези, които по непряк начин са свързани с дейността на фабриката на Opel, че всички те искат да получат колкото се може по-бързо една много ясна позиция. Благодаря ви. Благодаря ви, госпожо комисар, каза председателката. Бих искала да ви се извиня предварително, защото няма да дам думата на всички, които имат желание. да Данота Хубнер и след това други двама колеги. Да, благодаря ви. Нели, е бих искал да изразя моята висока оценка на вашата дейност, особено по време на кризата. Имам две молби. Първата е информация за банките. Рекапитализацията на банките целеше да се подпомогне възстановяването на реалната економика. Вчера се срещнахме с Жан-Клод Трише. Той ясно каза, че продължава да намалява Той каза, че намалява предоставянето на е, парични средства на банките. Дали можем да кажем, че други парични политики не се изпълняват или може би държавите членки не реагират, що се отнася до фискалния аспект. Вторият ми въпрос е свързан с с качеството на анализа, който имате на разположение и който се отнася пряко до държавните помощи. Когато става дума за държавна намеса, много е трудно да се извади политическия компонент от дебата за държавната помощ. Мисля, че ако прекомерно голям е този политически компонент при предоставянето на държавна помощ, това е много опасно. Искам да попитам доколко комисията има възможност да измерва влиянието, както положително, така и отрицателно на държавната помощ. Госпожо комисар, през последните години потребителите и малките фирми получиха голяма полза благодарение на вашите решения. Това въжи особено за моята страна, в сферата на мобилната телефония и в много други сфери и потребителите са ви благодарни за това. Обаче много политики всъщност са разработени от националните регулатори и имаме някои разочарования. Например, енергийния регулатор просто одобри без да се замисли цените определени от монополиста доставчик на енергия. Също така транспортния регулатор постъпи по такъв начин, че дори съда се произнесе, че той е действал неправомерно. И потребителите, моите избиратели, ме питат, добре, а какво прави комисията в такива случаи? Благодаря. Аз искам да попитам за държавните помощи. Комисията отваря конкуренцията и чухме нещо за економическата теория и разбрахме, че има дейности, при които пазара изостава и където ни трябва други, е, където има други отношения, например монопола или пък други мрежи, енергийни мрежи, енергийни мрежи интернетни мрежи и там ни трябва тарифиране – Е, което може да е в ущърп на потребителите и в полза на предприятията. Тогава предприятията може би ще намалят качеството или могат да бъдат изкушени да намалят качеството на своите услуги и да завишат тарифите. Даже по-лошо може да се стигне до споразумение, споразумение между частни предприятия. И тук идва моят въпрос. Ще разширите ли при, приложното поле на държавните помощи или евентуално ще включите ли тук и услугите от обществен интерес? Ще разширите ли приложното поле и по отношение на възобновяемите енергийни източници? Благодаря. Госпожо комисар, заповядайте. Да, но да, правилно посочи, че пред нас е голямо предизвикателство, че цялата комисия работихме заедно работихме с различни генерални дирекции, включително и тази отговаряща за пазара, за да можем да имаме една всеобхватна политика. Да, наистина предизвикателството е огромно. Има големи екипи, които са специализирани и работят по това предизвикателство. Сравнително скоро, в началото на финансовата криза, вече ние отразявахме това предизвикателство в нашите контакти, например, с Европейската централна банка и централните банки на държавите членки. Ние искахме да получим тяхната подкрепа и искахме техните служители да се включат в нашите екипи. Така че ние имаме нужда от сериозни економически анализатори и не само за конкретни проблеми. Господин Ван Нок каза, че понякога наистина има срив или грешка на пазара и трябва да се анализира дали това се дължи на това, че участващите страни просто не са имали условия да изпълняват задълженията си надлежно или се дължи на други причини. Особено това вежи за услугите от общ економически интерес. Ние вече говорихме с председателя на комисията, че през новия мандат – ще има една рамка за такава дейност. Но това не означава, че частните фирми не трябва да оперират на пазара. Но много е важно кой извършва дейността, кой определя критериите и кой извършва надзора. И това особено въжи за услугите с общ економически интерес или от общо економическо значение. За националните регулаторни органи. Вие говорихте за енергетиката, за транспорта. Разбира се, има много възможности за това какво могат да направят националните регулатори и какво те могат да направят по възможно най-лошия начин. Що се отнася до Европейската мрежа за конкуренция, то това е точно форум, предназначен за националните регулатори. И там се обсъжда какво националните регулатори са направили както трябва и какво може да се направи по-добре. Um, Благодаря ви, госпожо комисар. Имаме сериозен проблем. Има шест желаящи да зададат въпроси и аз ще им дам думата на всички един след друг. И ако госпожа Крус има време да отговори, ще бъде добре. Ако не, може би тя ще изпрати писмени отговори. Четат се имената на онези, които ще получат думата за въпроси. Eh, Благодаря, госпожо председател. Имам въпрос за За обещетенията Microsoft в началото трябваше да заплати 2 милиона евро. Тези наказания. Естествено, има връзка между наказанието и нарушението. Вие казахте, 10% от оборота трябва да са тези наказания. Понякога най-често с това са 5%, но в ситуация на стагнация 5% от оборота, това е доста. доста това създава една голяма дупка в бюджета на предприятията. И как виждате всъщност иновативните предприятия. По същия начин ли става дума и при тях, когато трябва да плащат за нарушенията си? Става дума за това, че на Европа и трябва иновации, трябва да се опосредства и заетостта. Да, естествено, наказанията трябва да са възпиращи, но те не трябва да са в ущърп на иновациите а, защото ако процедираме по този начин, няма, това няма да е в, за никого добре. Благодаря. Приветствам новите насоки за широколентови интернет, а също така за помощта за преквалификация на лицата с увреждания. Но ви това, което вие говорихте за банките с кредитен рейтинг АА, че те са един модел, който може би трябва да бъде введен в Европа. Става дума за австралийския подход, който би могъл да бъде възприят от Европейския съюз. Какво също така мислите за предложението да има дебат глобален данък върху финансовите сделки. Благодаря ви. Очевидно това ще изисква доста дълъг отговор. Господин Козлик, заповядайте. Благодаря. Госпожо комисар, уважаеми колеги, Европейската комисия предприе стъпки срещу производителите на карбамид. Те бяха обвинени в създаване на картели и те бяха глобени между 3 и 5 милиона евро. Но най-голямата глоба трябваше да се плати от фабрика Новаки в Словакия. Глобата възлизаше на 20 милиона евро. Опасявам се, че тази сума е по-голяма от това, което фабриката може да си позволи да плати и това ще има катастрофални последици за бизнеса. Нека да не забравяме, че сме във времена на криза. Podnik je jedním z největších zaměstnavatelů v Затова бих искал да ви попитам, дали може да се плаща глобата на вноски? Фабрика се намира в един регион, в който добивната промишленост запада и може да се предизвика социална катастрофа поради нарастващата безработица там. Да, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, госпожо комисар. Мисля, че едно от нещата, които трябва да признаем за тази комисия е, че ние искаме да има функциониращ пазар, но винаги искаме да има някакви изключения за фирми, които могат да фалират и особено в ситуацията на финансова криза, ние много често казваме за банките, че те са твърде големи, за да им позволим да фалират. Бих искал да се обърна към един проблем в Обединеното кралство, а именно това е проучването на една банка. Конкретни проблеми се разследват и в случая това, което е тревожното, е, че британското правителство решава, че може да отмени решението на регулаторния орган за защита на конкуренцията. Какво бихте казали вие по този въпрос? Оле Шмидт, благодаря, госпожо председател. Искам да изразя категоричната си подкрепа за госпожа комисаря защото си мисля, че ако има надпревара да се дава държавна помощ в Европа, това ще е унищожително за цяла Европа. Господин Болман всъщност проповядва нещо, което ще наруши интересите на моя избирателен район, на моята страна. От моя район идват Волво, Скания, Волво камиони, СААП и така нататък, ако дадем възможност на Германия да направи нещо подобно, ще нарушим интересите на Швеция. Господин Борман, ние сме в Европейския съюз и трябва да спазваме правилата. Затова се обръщам към вас, госпожо комисар. Дръжте си на позицията, това е единствения начин да накарате индустрията да оцеле, ако сте жилава. Последния оратор, благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, искам да изразя своята висока оценка за това как комисията работи по времето на кризата и за гъвкавия подход, който беше използван по отношение на пакетите за измъкване на банките. Има вече признаци на възстановяване в някои държави членки, но възстановяването ще е асиметрично. Някои страни ще се възстановят по-бързо, други ще изостанат. Моя въпрос е как ще се справите с това положение, когато искате да прилагате гъвков подход? Благодаря. Разполагаме с около 5 минути, ако откраднем малко от времето за разискване на следващата точка от дневния ред. И така, ще премина набързо през голяма част от вашите въпроси. Извинявам се, че няма да ви дам сериозния контекст на всеки един от отговорите. Лоби, добре. Съгласна съм. Това е единствения начин за това онези, които не се държат както трябва и влушават живота на останалите фирми и на потребителите да си научат урока. Трябва да видим обаче какъв е съответния сектор, какви са щетите, които са нанесени, какъв е периода, в който са нанесени щетите и дали поведението се повтаря. С тази оговорка искам да подчертая още веднъж, че има много, много повече компании, които отчитат нормите и правилата, отколкото такива, каквито ги нарешават. Иновациите, да. Само, че ако има една компания, която не се държи както трябва и заупотребява със своята доминираща позиция, тогава другите компании няма нужда или по-скоро няма как да заложат на иновациите. Не залагайте всичко на иновациите. В повечето случаи на компаниите, които действат както трябва, се пречи да използват иновациите. Нашата политика е да санкционира и да възпрепятства подобни ситуации. Невъзможно да се плаща. И отчитането на това, което се случва в економиката. Много внимателно разглеждаме финансовото положение на отделните компании. С тази оговорка искам да кажа, че има вариант да се плати по-късно, вместо да се изплати всичко на една вноска. По отношение на вноските, след като се вземе окончателното решение, може да се обсъди възможност за разсочване на плащането на вноски. Но по време на кризата искам да кажа, че е изключително важно да се изпрати сигнал, че няма да има подобно третиране, когато облаците се разсеят. По отношение на австралийските банки, осъзнаваме, че в подобна система на надзор и достатъчно ниво на регулация, австралийските банки са в по добро положение. Колегата Чарли Макриви предложи нещо подобно на парламента. Имаше няколко предложения, които надграждат над уроците, които вече сме извекли и за бъдещето. Словакия и картела, свързан с калциевия карбамид. Този картел е нанесъл щети на европейската економика за 2 милиарда евро всяка година. Вече казах това. Когато не може да си плати глобата, трябва да се отчитат други фактори. Преди да се наложи глобата, комисията винаги оценява финансовото състояние на компанията и възможността тя да си плаща, както и това, че не трябва безвъзвратно да се нарушава възможността на компанията да оперира. Трябва да има такива разпоредби, които дадат възможност на компанията да си плати глобата, но и да оцелее. По отношение на Lloyd Banking – Финансовите пазари са благословия за всички, за онези, които търсят работни места, за онези, които търсят някакъв вид сигурност в економиката. Банковата група Lloyds се създаде чрез поглъщането на Халифакс, шотландската банка. Офертата за поглъщане зависеше от а, условията, които правителството даде, за да се спаси Шотландската банка. Големите суми, за които говорим, сумите за финансиране на поглъщането, се увеличиха в последствие. Оказа се въздействие върху пазара на дребно и върху малките и средните предприятия в Великобритания. Трябва да се гарантира, че такава а, почти монополна позиция, доминираща позиция на пазара на тази банка няма да е в ощърп на други банки. Затова в момента проследяваме отново плана за реструктуриране на Лойд. Имаме три конкретни цели. Тук на първо място е жизнеспособността на банката, на второ място вноските, които банката сама ще плати. на трето място изкривяването на конкуренцията и факта, че то трябва да е минимално. По отношение на постепенното прекратяване на помощта, ще разгледаме стратегията за прекратяване за всеки отделен случай. Това казах и в началните си слова. Принципите трябва да останат незасегнати. Начина по който прилагаме принципите, обаче трябва да стане малко по-гъвкав и ви гарантирам, че това ще стане. Много ви благодаря, госпожо комисар. Един важен въпрос забравих. Когато става дума за Opel или за процедурата на вземане на решение за която и да било компания или банка, административната тежест се налага върху другите конкуренти в автомобилния сектор за този конкретен случай. Това не е справедливо. Бъдещето на автомобилната индустрия е изключително важно за европейската економика. Благодаря, госпожо комисар. Това, вероятно, е най-добрия завършек на вашите появявания тук в нашата комисия. Благодаря ви за това, че намерихте време за да дойдете и да ни дадете отчет за вашата работа. Сега ще имаме време и за следващата точка от дневния ред. Uh, Дневният ни ред е доста натоварен. Трябва да обсъдим становището на господин Дирк Стеркс, свързано с годишните отчети на някои компании по отношение на микроединиците микропредприятията. Моля ви, онези, които искат да се тръгнат да го направят максимално бързо и тихо. Ако може разговорите да се водят извън тази зала, не може в такава обстановка, сред толкова много шум, господин Стеркс да направи своето представяне. Дирк, извинявам се, че не остана достатъчно време, но имате думата. Госпожо председател, аз ще се опитам да бъда възможно най-кратък. Има предложение на комисията да се даде възможност на държавите членки за микросубектите да бъдат освободени от това да правят годишни счетоводни отчети. И това е в отговор на целта за упростяване на бюрокрацията. Но не смятам, не съм убеден, че, предлож... че това предложение, а, именно освобождаването на микросубектите, е най-добрият начин за постигане на съответната цел. И аз и възстановището становището си подчертах, че комисията вижда правилно някои предимства, но има и негативи и те не са от, от, отчетени достатъчно добре ако микросубектите не трябва да изготвят отчети, това има предимство. Това е предимство, естествено, но има и изследване за оценка на последствията. Какви ще бъдат последствия за финансирането на тези микросубекти, ако няма отчети, то годишни отчети? Как тогава, без тези годишни отчети, може човек да отиде в една банка и да получи кредити? трябва да има някакви финансови документи, които да се представят. И ако тези документи не са стандартизирани, то какво, каква ще, ситуация ще се получи? Ако се отговорността падне върху държавите членки, няма да има равнопоставеност, както се казва. Клаус Лене в своя доклад пред правната комисия подчерта същото. Тогава имаме различно третиране на проблема и на микросубектите. И става дума главно за микросубектите, които имат трансгранична дейност. И особено в моята страна, броят на такива субекти е доста голям. Мисля, че е правилно микросубектите да бъдат поети в а, четвъртата директива, но по-отделно. хубаво е възможността за упростяване да бъде взета предвид, да им се даде но, едно, но една опростена процедура трябва да въжи и за изготвянето на годишни отчети с, една, с едно такова опростяване ще се помогне повече на микросубектите, отколкото държавите членки да освободят микросубектите от задължението да изготвят отчети. Бих могъл да говоря повече, но, моето, но ще спра до тук и моето предложение е да не приемем това предложение и да помолим комисията да изготви директива, втора версия на директивата и да третира микросубектите по различен начин. Естествено, опростяването на бюрокрацията и административната тежест трябва да се заложи като критерий. Благодаря, господин Фил. Благодаря, госпожо председател задълженията за предоставяне на годишни счетоводни отчети от страна на микропредприятията може да доведе до сериозни затруднения. От една страна може да има известен род стимул за развиване на конкуренцията може да отговори на нуждите, може да доведе до намаляване на разходите и бюрокрацията, ако няма твърде голяма административна тежест. От друга страна имаме нужда от необходимото ниво на сигурност от гледна точка на счетоводните разпоредби. Защо? Защото трябва да има ясно определяне на задълженията от данъчен характер на предприятието и да се определи дали тя може да получи кредит. Например, всичко това трябва да стане по един прозрачен начин. Трябва да се отчете и реалността във всяка една отделна страна, особено с оглед на економическата криза. Трябва да има стимули за тези микропредприятия да могат да и напуснат блатото и да се ангажират с економическа дейност. Трябва да имаме хармонизирана система, която да отчита необходимостта от трансгранична търговия. Това означава, че трябва да има равни, еквивалентни права в цяла Европа. Опростяването на разпоредбите от счетоводен характер за микрокомпаниите е желателно и необходимо парламента при резолюция по този въпрос през декември 2008 година. Трябва да отчетем тази резолюция, трябва да вземем предвид дейността на микропредприятията, които работят в само една държава членка или на регионално или местно ниво. Това са компании, които нямат въздействие върху вътрешния пазар или върху конкуренцията между държавите членки. Затова задълженията, които им налагаме, трябва да са по-леки. Благодаря, господин Симон. Госпожо председател, колеги, до 7 юни бях ръководител на един фонд в е, регион в Германия, така че а, е, признавам, хубаво е да се намали бюрокрацията за микросубектите. <clears throat> И вероятно милиони граждани на Европейския съюз ще подкрепят комисията в тази си инициатива. Но ни трябват повече данни и то база данни, на, която да, на базата на която да взимаме решения и то политически решения. А ако погледнем какво ни е предложила комисията, то намаляването на бюрокрацията е нещо, което на преден план е добро и може да, да се направи с по-малко информация. Но ако комисията не направи достатъчно задълбочено изследване на последствията, то тогава няма да може да е ясно до каква степен и по какъв начин държавите членки ще третират микросубектите, до каква степен ще представят данни за статистически данни и до каква степен и как те ще третират в данъчно отношение микросубектите. До момента нямаме достатъчно данни за последствията върху, економика, върху економиката на Европейския съюз. Дали облегчаването на микросубектите чрез национални разпоредби няма да отежни дори ситуацията им. В такъв смисъл, като докладчик в сянка, Искам да подкрепя е, е, заключението на господин Штеркс и да подчертая, че е необходимо едно по-задълбочено изследване на последствията, което, чието заключения да се влеят в е, втората версия на директивата от страна на комисията, която ще бъде прията през 2010 година. Имаме още пет оратора. Next моля ви да сте кратки. Жан-Пол Гозес, вие поискахте думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем накратко. Искам да подкрепя към това, което вече се, да подкрепя това, което вече се каза. А, вече сме обсъждали този въпрос. Имаше дълъг дебат и миналата година стигнахме до едно заключение – а именно е, освобождаване от задължението за отчети може да има много, много сериозни данъчни последствия. Но мисля, че парламентът беше доста конструктивен. В краткосрочна перспектива може да се предложат е, облегчения за микросубектите, които не изпълняват, не развиват трансгранична дейност. И парламента предложи още на комисията да постанови опростени процедури за микросубектите по изготвяне на отчетите. А, тези предложения трябва да вземат, да се влеят наистина в промените на версията на директивата. Не бива да сме, е, не бива да се накърняват интересите на микросубектите. Госпожа Дьори, съвсем накратко. Благодаря. Ако директивата се приеме в настоящия вариант, е, това би означавало, че 95% от унгарските МСП няма да трябва да спазват е, нормите свързани с предоставянето на годишни счетоводни отчети и това ще има невероятно лош ефект, защото според унгарските разпоредби трябва да се предоставят такива отчети. Всичко това ще е непродуктивно, затова предлагам да не приемаме директивата в настоящата и форма. Компаниите в рамките на маржа, който им се предоставя по тази директива, трябва да решават дали ще прилагат упростените правила или не, но Определено ще трябва да преработим праговите стойности и таваните, защото това ще е непродуктивно. Господин Лене. Благодаря. Аз не искам да напомням за предишния мандат, но през декември 2008 година, това не е толкова отдавна, в парламента с мнозинство решихме да освободим микросубектите от задължението за изготвяне на годишни отчети. Е, ето, сега обаче имаме нов парламент и дискусията се възобновява. Но аз мятам предишните аргументи за правилни. Не става дума за това. Е, е, да премахнем всички изисквания за отчети. въпроса е да направим конкретни критерии за освобождаването. Сега, ако те, определени микросубекти не развиват трансгранична дейност, то е, те нека си останат в компетенциите на националните власти. И аз смятам, че е погрешно, след като сме имали една висококачествена работна група, която е работила по тези въпроси, да не ги вземем предвид. Смятам, че така както е предложила комисията, предложението е добро. Може да обсъждаме определени подробности, може да обсъждаме праговете, но а, не би трябвало да отхвърлим предложението. Това е бългийска политика, но не европейска политика. Още двама оратори, госпожа Пит Кайнен и госпожа Въртман Кьол. Е, съвсем накратко, тъй като вече беше казано това, което исках да кажа, искам да подкрепя предложението на господин Стеркс. Мисля, че ще нанесем сериозни щети на самите компании, на обществото, на потребителите на европейските пазари ако не приемем едни и същи правила за всички. Благодаря. Господин, е, госпожа е, Лони. Аз съм съгласна с вас, но при това предложение не мога да го подкрепя, не мога да се съглася с вас. Винаги казваме, добре, малки и средни предприятия трябва да, трябва да им помогнем, трябва да намалим бюрокрацията. Сега комисията излиза с предложение, а пък ние го отхвърляме. И казваме, добре, може би ще направим до година нещо по този въпрос. Не, не бива така. Сега трябва да действаме. Сега трябва да подкрепим малките и средни предприятия. Може би някой, някое пред, предложение трябва да се адаптира. Господин Стеркс, отговор. Благодаря, госпожо председател. Господин Ланген. Аз не зная дали беше холандския е добър да ме разберете, май не ме слушате. Но, добре, ако мислите, че аз правя бългийска политика, аз трябва да кажа, вие правите германска политика. Не, не, няма смисъл от такива аргументи. Сега, моето съмнение за, се отнася не към това дали има нужда от упростяване или не. Въпросът е дали това предложение е правилния път да се помогне на малките предприятия. Мисля, че това не е така. Е, изглежда така. Но колегите ми казаха, че изискванията за отчети не отпадат. Няма в Германия много предприятия, които, микропредприятия, които да упражняват трансгранична дейност. Но португалския колега каза, че за тези предприятия, за този вид предприятия, е, ситуацията ще се осложни, защото достъпа до данни е труден и това осложнява, ще осложни начина на отдаване на кредити. Има най-различни изисквания, статистически изисквания, финанс... изисквания за финансиране, за отдаване на, на кредити и това ще доведе до факта, че в някои страни статистическите данни, например, ще трябва да се събират по друг начин. Сега това ще отежни бюрокрацията. Е, така си мисля аз. Сега трябва да се борим отново с различни видове формуляри. Може би трябва да предвидим някаква промяна. Може би да зададем една по посока на опростяване на административната тежест и да помолим комисията да обработи този случай по-бързо този въпрос. Но това предложение не е правилният път. Аз съм готов да намерим с другите колеги компромис, така че в крайна сметка да решим да знаем в каква посока се движим. Благодаря. Знам, че има колеги, които искат да се изкажат още веднъж, но докладчика винаги има последната дума. Може да приемете неговото предложение за създаване на изменения, които да удовлетворят интересите на всички. Крайният срок за внасяне на изменения 2 е октомври на обяд 12 часа. Групата вече беше уведомена, че ще се работи само на английски, защото иначе няма как да се гласува в синхрон с водещата комисия. 2 октомври краен срок за измененията, 6 октомври разглеждане на измененията. Виждам ви, господин Лаген, просто ви казвам сроковете. Затова Искам да подчертая, че сме поставени под натиск. Водещата комисия ще гласува на 10 ноември, пленарна зала 1 декември. Ако водещата комисия не се подхлъзна някъде, ние ще можем да се пригодим към тяхната работа, защото иначе няма да може да имаме становище. Процедура предложение, така ли? За процедурата, госпожо председател, сега вашия език, матерен език е английски и до момента ние сме изготвили наистина предложенията си на английски, но все пак всеки депутат трябва да има правото да вижда измененията на собствения си език и мисля, че това трябва и за бъдеще, това право и за бъдеще да е дадено на всеки депутат, въпреки че майчиният език е английски. А, моля ви, е, нека и този мандат да работим по този начин. Господин Ланген, разбирам това, което казвате. Определено не мисля, че изискването за английския език е свързано с мен самата. Това се прави, за да се действа по-бързо. То беше въведено по време на последния мандат, тъй като английския е езика, който се разбира от най-много хора. Отбелязвам си вашата позиция, ще попитаме водещата комисия дали може да приема това искане. Координаторите бяха уведомени, беше казано, че измененията ще са на английски, никой не възрази. Ако не може да приемете това, няма да има становище. Координаторите работят а, по тази тема. Силви и Жан Пол. Като координатор от АЛДЕ искам да да подкрепя това предложение. Нека и други езици се използват при предложенията, например немски или френски. Аз нямам нищо против английски, но след 5 годишен опит е, установявам винаги сроковете са малки, кратки и е, минава много време докато видим превода. Аз самия бях докладчик и беше много трудно да спазя сроковете. Минаха 7-8 месеца, докато е, лингвистите и юристи одобрят текста. И е, мога да кажа, че ние работим понякога в много-много сложна ситуация. Ако колегите искат да внесат своите предложения на други езици, то тогава ние ще отложим нашето гласуване. Обаче, ако водещата комисия не направи подобно отлагане, то просто няма да имаме становище. Господин Стърк, заповядайте. Аз нямам никакъв проблем да работя с английски язик, госпожо председател. Но ако направите така, че да може да се внасят е, измененията на френски и на немски, мисля, ще има още хора, които ще направят изменения си на тези езици. Аз нямам проблеми. С английски обаче, разбира се, има принципен въпрос. Координаторите трябва да решат дали те искат становище или не. Ако няма да има становище, то ако така се реши, добре. Ние не приемаме да работим с един език, за да отговорим на крайния срок. Тогава трябва да приемем това, че всички членове на комисията могат да внасят изменения на който език те смет, сметна за необходими. Тоест имаме два варианта. Моето решение е, че вие до 12 часа на 2 октомври вие може да внесете вашите изменения на ваш език или на нечи друг език и ние ще се опитаме да направим каквото можем. И ако обаче не успее водещата комисия да отложи своето гласуване и ако няма да има писмен превод, то тогава просто нещата ще си протекат по начин, по който вече ви описах. Благодаря ви. Благодаря ви. Мисля, че момента на всички вълнения и емоции вече отминал. Е, въпреки, че виждам, че има доста сериозно вълнение в залата. Моля ви. Мисля, че редно е да продължим с следващата точка от дневния ред – а именно обмен на мнения с господин Жан-Клод Юнкър, председател на Еврогрупата. Моля, ако искате да водите оживени разговори, моля, водете ги извън залата. Моля, разговорите да не се водят в заседателната зала. На 31 март тази година беше предишната ни среща с господин Юнкер, разбира се, ще имаме възможност също така възможност за обмен на мнение с господин Юнкер през 2010 година. Датата още не е уточнена и формата ще бъде обичайната. Първо уводно слово от господин Юнкер и след това вие ще имате възможност да зададете въпроси. Заповядайте, господин Юнкер. Госпожо. Госпожо председател, за мен е голямо удоволствие да присъствам отново на заседание на вашата комисия. Това е двойна радост, тъй като и вие сте председател на комисията. Според мен това е една от важ... най-важните комисии в парламента. Миналия път, когато бях тук, това беше в края на март тази година, И тогава економическата ситуация в еврозоната беше доста тежка. Днес економическото положение е по-стабилно. И е, така във всички економически кръгове е, се забелязва един определен оптимизъм. Тази тенденция смятаме, че ще продължи и през 2010 година, но искам да ви предупредя, трябва да сме предпазливи. Госпожо, госпожа Лулинг не е дошла, не е тука. Pourquoi Euh, и така, защо се опитвам да вдъхна някаква идея за благоразумие? Смятам, че устойчивостта на економическото възстановяване все още не е осигурена и все още ситуацията е твърде крехка, особено що се отнася до финансовия сектор. Не смятам, че трябва да се отдаваме на прекомерен оптимизъм, защото ние постепенно излизаме от кризата, но кризата беше много дълбока. И последиците от тази криза ще се усещат още много години. Последиците ще се усетят и в публичните финанси, и на всички пазари, включително и пазара на труда. Мисля, че успяхме да избегнем свободното падение на економиката в еврозоната. Този период вече приключи и сега сме на етапа на стабилизирането. От есента 2008 политиката беше съсредоточена върху управление на кризата. Имаше много неочаквани събития, които нямаше как да предвидим и за това бяхме принудени да предприемем изключителни мерки, които бяха много извън координатната ни система. Ние бяхме като пожарникари, които се борят срещу огъня с огън. А просто нямахме друг избор. При все това, смятам, че всички ще се съгласим, че предприятите мерки бяха изключителни по своя характер и че те трябва да останат временни мерки. Смятам, че всички сме съгласни, че трябва да формулираме стратегия за излизане от ситуацията колкото се може по-бързо, за да гарантираме защитата на публичните финанси и да не увековечим изкривяванията, които се предполагат като резултат от тези мерки. В Питсбърг беше потвърдено това, че е необходима стратегия за излизане, но в бъдеще ние ще трябва да формулираме много точно една такава стратегия. Ще го направим в момента, в който възстановяването стане достатъчно стабилно. Все още има много неяснота дали ще бъде разумно да започнем с стратегията за излизане от кризата. Економическата и финансовата ситуация и скъсената средносрочна перспектива ще бъдат е, поставени на дневния ред на Еврогрупата на другата седмица, а също така и на срещата в Истанбул. През 2009 година ще има намаляване на брутния вътрешен продукт ако гледате последните прогнози на Европейската комисия, ще видите, че все още ще има много отрицателен растеж през 2009 година. Очаква се процента да бъде 4. 4% отрицателен растеж. Дори и ситуацията да е стабилизирана, това е постигнато благодарение на усилията на правителствата и централните банки. Ако погледнем прогнозите за 2010 Очакваме да има малко възстановяване 0,3-0,5% като възстановена економическа дейност. В тези условия е важно всички да помним за нещо, което често забравяме. А точно този момент е важен за Еврогрупата и тя се занимава с него – това е концепцията за потенциален растеж, т.е. растежът, който може да се осигури, ако се използва производствената ни мощност, производствените ни способности, без да има прегряване на економиката и инфлация. Потенциалният растеж ще бъде негативно засегнат. Дори преди кризата потенциалният растеж възлизаше на 2,5%, а сега се очаква той да бъде процент и половина за периода 2010-2020 година. Обсъждането на потенциалния растеж е важно, защото по-низкия потенциален растеж води до намалена економическа дейност – това означава, че правителствата имат по-малко бюджетни средства и съответно по-малко възможности за действия. В Еврогрупата ние се стремим да засилим този потенциален растеж, да създадем повече економическа динамика – и това въжи за всички национални правителства. Целенасочените структурни реформи могат да подпомогнат потенциалния растеж и като резултат от това ще се подобри бюджетната ситуация. Този дебат за потенциалния растеж е много важен, защото той е неотменна част от стратегията за излизане от кризата – ние трябва да продължим структурните реформи, ако искаме да излезем от кризата по-силни, отколкото преди нея. Ситуацията започна да се стабилизира и вече можем да гледаме към бъдещето. Споменах за потенциалния растеж, но има още два важни момента в еврогрупата. Първото са работните места и второто състояние на публичните финанси. Аз продължавам да съм силно ангажиран с социалното измерение на Европейския съюз. Трябва да продължим да развиваме социалното измерение. В близките месеци ще видим много тревожни тенденции на пазара на труда. През първите месеци на тази година имаше намаляване в економическата дейност, което доведе до загуба на работни места. Много наши граждани ще се сблъскват с все по-големи затруднения. Еврозоната и Европейския съюз като цяло – трябва да се стремят да помогнат на тези граждани. Точно за това е много важен економическия растеж, включително и потенциалния растеж. Ще има неизбежно нарастване на безработицата и като резултат от това ще има много отрицателни социални последици, най-вече за пряко засегнатите и техните семейства. Това означава и допълнителна тежест за публичните финанси а публичните финанси вече са достатъчно изтощени. Структурната безработица е нещо, с което е много трудно да се бориш и има много отрицателни последици. Разбира се, тук става дума и за поведението на домакинствата, потребителите, за доверието като цяло. Ние имаме нужда от доверие, ако и искаме да засилим економическата дейност, която се задвижва от потреблението. Т.е. трябва да преследваме двояка цел – избягване на загубит на работни места, доколкото е възможно. И второ, трябва да укрепим структурно нашата економика, така че тя да бъде устойчива към сътресения. Освен това, ние сме много загрижени и за състоянието на публичните финанси. със сигурност успяхме да стабилизираме нашата економика през последната една година, но това беше благодарение на мерки, които са изключителни и не могат да продължават до безкрай. Затова трябва да започнем вече да мислим за стратегия за излизане от кризата. Това особено вежи за еврозоната. Първо, защото ние имаме обща валута. В рамките на еврогрупата и Екофин – ние се стремим да постигнем съгласие за това как би трябвало да изглежда тази стратегия за излизане от кризата. Ние трябва да сме единни в мнението си, трябва да споделяме виждането си за предизвикателствата пред нас, за това как да престанем да прилагаме тези изключителни мерки. Това е особено важно в светлината на пакта за растеж и стабилност. В пакта не заложихме никакви прогнози за ситуация подобна на сегашната. Но успяхме да предложим една дългосрочна перспектива в пакта за стабилност и растеж и затова в момента сме достатъчно гъвкави в нашия подход към сегашната ситуация. Тази гъвкавост обаче не трябва да се разглежда като еднопосочна гъвкавост. Нека да бъдем реалисти и да се стремим максимално да върнем нещата към нормалното им състояние все още не сме стигнали до момента, в който да прилагаме стратегия за излизане от кризата. Но сега момент е подходящ, за да обмислим такава стратегия. Въпреки, че още не сме на етапа, когато е уместно да започнем да осъществяваме подобни стратегии или планове. Не мисля, че през 2010 година ние ще започнем да реализираме нашата стратегия за излизане от кризата. Може би 2011 година ще бъде годината, в която ще започнем постепенно да реализираме тази стратегия. Разбира се, когато ще започнем да укрепваме публичните финанси, няма да се удовлетворим само с плахи стъпки. Смятам, че трябва да се стремим към това да надхвърлим нивото от половин процента от брутния вътрешен продукт, едно ниво, което първоначално се смяташе за подходящо. Трябва да се ограничим сега в момента само с разглеждане на бюджетната стратегия. Еврогрупата иска да има много по- Всеобхватни стратегии обаче не само такива, които се свеждат до бюджетните съображения, бюджетните аспекти. Трябва да се върнем към устойчиви публични финанси, структурни реформи с цел да се засили потенциалния растеж и работните места. И трябва да се гарантира това, че финансовите пазари могат да функционират надлежно без публична подкрепа, без подкрепа от бюджета. На тези мерки са важни и на международно ниво и в рамките на еврозоната. Ясно, че има сериозна взаимовръзка между различните мерки, които трябва да се предприяти с цел да се осигури финансовата и економическа стабилност. И разбира се, трябва да отчетем тази взаимна свързаност. Особено когато обмисляме тези мерки и графика на прилагането им. Разбира се, в различните страни нещата ще стоят по различен начин. Мисля, че трябва да разглеждаме нещата максимално открито, без да се страхуваме от табута и също така трябва да виждаме дългосрочната цел пред нас. Смятам, че е ясно, че Еврогрупата и Акофин ще спазват разпоредбите на договорите, ще зачитат ролята на ЕЦБ и на националните централни банки, но независимо от това, трябва да възприемем един цялостен подход, а не да се съсредоточаваме само върху бюджетните аспекти на нашата стратегия за излизане от кризата. И сега, ако ми позволите, няколко думи за групата на 20-те. Еврогрупата подкрепя позицията на шведското председателство и европейските членове на групата на 20-те. Когато става дума за въпроса за стратегия за излизане от кризата, виждаме, че в окончателното съобщение също така се говори и за бедните страни, които са пострадали повече от кризата, отколкото европейските страни. Аз съм изцяло съгласен с това. Групата на 20-те също така създаде основа за реформа на правителствените структури в контекста на Международния валутен фонд. Също така обсъждах за това, че има различни структури и формации, които в момента се развиват, не само групата на 8-те, но и групата на 20-те и много други формирования. Европейския парламент винаги е подкрепил еврогрупата и винаги се е стремил Еврозонта да бъде представена по един убедителен начин извън пределите на Европейския съюз. Много е важно Еврозонта да бъде добре представена, за да можем да провеждаме плодотворни дискусии с нашите чуждестранни партньори по паричните и фискални политики. Това въжи и за бюджетната политика, и за политиката в сферата на други валути и обменния курс. Смята, че въпросът за представенето на еврозоната извън Европейския съюз ще става все по-важен. Този въпрос, разбира се, е свързан с силната позиция на еврото като втората резервна валута в света. Готов съм да отговаря на вашите въпроси. Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви. Както винаги имаме впечатляващ списък от желаящи да зададат въпроси. Ще започна с заместник председателя. Благодаря, госпожо председател. Добре, дошъл при нас господин Юркер. Съвсем кратък въпрос. В новия свят, а именно след 2011 година, както разбрах, ще има един асинхронен свят. Тоест, страни, които вече ще са се справили с кризата и други, които по-късно трябва да помислим за тези, които преди това ще са се справили с кризата. Тоест, това ще са е, така централни страни за Европа. Е, вероятно ще има и една валутна стратегия за излизане от кризата. Вчера слушах и господин Крише. Тоест, вероятно това ще, са, ще е една група от страни, и моят въпрос, ще имаме ли една гъвкава стратегия или една... Това не може да е една единна стратегия, т.е. ще има различни скорости при тази стратегия. Но трябва да се стремим и към една балансирана ситуация на публичните финанси. И това е ключово. Сега, е, времето след Лисабон. Смятате ли, че ни трябва по-дълъг срок за адаптиране, като помислим за конкуренцията и конкурентоспособността и заетостта. Това е, е и е, една основна тема за Европа и промяната в климата. Мислите ли, че този метод ще е достатъчен или пък смятате, че в реалността, която ще имаме тогава, ще трябва, ще изисква нови мерки? Може би управлението трябва да бъде засилено. И какво може да направим тогава ние, за да формулираме една добла, добра дипломация, но най-важното е реформата и мерките за приложение на тази реформа за благото на всички държави членки. Ще се опитаме да работим един въпрос, един отговор, но ако не успяваме с времето, тогава ще групираме въпросите. Сега е стратегията за излизане от кризата. От... Сега те ще са диференцирани, те ще са различни за отделните държави членки. Държавите от еврозоната също не са в една и съща позиция, в една и съща ситуация. Спецификите са много различни. Но в рамките на една обща акция, така да се каже, какво може да е темпото на различните страни за справяне с кризата, за да може да се формулира една обща стратегия за излизане от кризата. Сега, по отношение на Лисабон, тук а, са засегнати всички 27 държави членки, не само държавите от Еврогрупата. Аз нямам право да кажа това, но всъщност ние бихме искали държавите от Еврогрупата да удължат своя референтен период в срока 2010 година. Това вече трудно може да се поддържа едно такова становище за, за 2010 като крайен срок. Мисля, че би трябвало да го дължим до 2020 година. Въпреки това, реформите не бива да се забавят, но мисля, че референтната рамка не може да бъде оставена такава, каквато е формулирана сега. Сега по отношение на правилния метод, дали координацията е единствения метод, аз мятам, че да. Отворената координация. Обхваща всичко, което може да е интелигентно решение. Сега, може би някои правителства могат да бъдат накарани да отстъпят някой от компетенциите си в е, политиката на координиране. Еврогрупата може да се опита да окаже определен натиск по отношение на сроковете. Но когато ни опитваме такова нещо, тогава се реагира прекалено остро срещу прекалено многото Европа. А, аз бих направил тази стъпка. Господин Бумен. Господин президент, председател Юнкер, от, социалисти, от името на социалистите и демократите, добре дошли в новия парламент. Ние променихме името си малко. Това се обяснява с факта, че в италианската фракция имаме и либерали. Ето защо то си променихме името. Това не бива да ви, да ви смущава. Но сега към моите въпроси. Лисабон 2. Ние в еврогрупата трябва да работим по-интензивно заедно. Вие знаете за спора през последните пет години дали Еврогрупата ще проведе отново дискусия за различните измерения на тази економико-политическа стратегия. И тук става дума за валутната политика, за заетостта, за конкурентоспособността. Ние не искаме да станем прекалено монохромни, мон... ние не искаме да сме прекалено еднакви и мисля, че модерно ще бъде да подкрепим именно този подход на конкурентоспособността. Втория въпрос. Питсбърг. Там се говореше много за глобално управление, за едно световно правителство. А ние смятаме, че едно разумно управление е по-добро, но не бива човек да не това, да, да, такива аргументи да използва като оправдание за бездействеността в еврозоната. Така че е моят въпрос. Как виждате ролята на европейце в, една, в контекста на една такава глобална дискусия? Ние не трябва да се оставяме да бъдем изтласкани на страни. Може би и в еврозоната, така и както в Европейския съюз, трябва да се опитаме да говорим с един глас по всички теми, които ни засягат. Äh, Господин Гулман, вие знаете, че аз не съм социалист, а социал-демократ и аз, но въпреки това при социалистите се чувства много добре, но за съжаление социалистите все по-вече намаляват. Е, бих искал да се, да се увеличава техния брой, за да се чувствам, за да продължа да се чувствам добре. Е, както винаги, вашите въпроси са доста точни и открити. Е, мисля, че след 2005 година е, дневният ред от Лисабон доста се допълни и доста укрепихме политико-економическите реформи, структури и подобрихме аспекта на конкурентоспособността, аспектите на опазването на околната среда и всичко това, което аз обобщено наречам едни от основните а, принципи на Лисабонската стратегия. Не беше хубаво да прекалено да развиваме конкурентоспособността като тема и да изоставим регионалното сътрудничество, защото регионалното сътрудничество е част от конкурентоспособността на Европейския съюз. Социалното сближаване трябва да продължи, а също така и екологичните аспекти са също много важни и те концентрират интересите на Европейския съюз. Затова смятам, че ние под влиянието на финансовата и економическа криза трябва да направим всичко по силите си да, да осигурим това триединство на Лисабонския дневен наред, а не да станем еднообразни и да приоритизираме само един от аспектите. Сега, по отношение на отношенията между ЕКОФИН, Г20 и Международния валутен съюз, мисля, че в кръга на, на Г20 съществува желанието Г20 да се възприема като правителствен елит. А сега аз мятам, че на нас ни трябва един засилен координационен инструмент. И бих искал в целия този концерт бих искал в целия този концерт европейския глас да не потъне – трябва много да внимаваме да защитаваме европейските си позиции, да ги изработваме добре и да ги представяме в Европейския съвет ЕКОФИН и европейците да са достойни членове на Г-20 и да отговорят, отговарят за общо определените мандати. Понякога виждам отклонение от това. И ми се струва, че понякога европейския глас в целия международен концерт понякога е слаб. Е, е, опасявам се Международния валутен съюз да стане секретарят на Г-20. Имаме 29 члена на Международния валутен съюз, а не само 20. Така че не трябва отношението на компетенциите да изглежда по този начин. Г20 не бива да взима превес. Благодаря. Силви Гола, следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. исках да взема думата по отношение на външното представителство на еврозоната. Казахте няколко думи по този въпрос. Имам същите притеснения, свързани с МВФ. МВФ не трябва да се подчинява на Г20, но какво трябва да направим сега, особено след като Лисабонския договор влезе в сила? Какво трябва да направим, за да подсилим разпоредбите и правомощите, които ще ни даде новия договор? казахте, че искате да разширим Лисабонската стратегия. Споделям вашите притеснения, свързани с последните няколко години, но не смятам, че ние може да се обърнем към електората и да кажем, ами системата не работи, беше създадена през 2000-та година, защото тогава имаше 15 милиона безработни. Какво да направим сега? Какво може да направи парламента, за да ви помогне в вашата инициатива? Е, в началото на моя отговор, госпожо, искам да започна с втори елемент на вашия въпрос, свързан с Лисабонската стратегия. Искам да ви кажа, че може би твърде едностранчиво гледате на нещата. Моята идея не е да изхвърля в кощето Лисабонската стратегия, а по-скоро да гарантирам, че сроковете за прилагането на стратегията са по-реалистични в различни области трябва да определим дати, които може да дойдат по-късно от 2010 година. Всъщност 2010 година беше първоначалната определена година, когато приемахме Лисабонската стратегия. Това стана по време на председателството на господин Гутиерес и Португалия. Тогава идеята беше до 2010 година да станем най-конкурентно способната економика в света до 2010 година, само че това няма да стане. Трябва да се преосмислят сроковете, без да се забавят скоростите по осъществяването на различните реформи, предвидени в Лисабонската стратегия, по отношение на Нашето представителство в МВФ, Г20 и други международни органи Знаете, че Европейския съюз има много различни лица, различни пермутации. Имаме еврогрупата, еврозоната и така нататък. Знаете, че МВФ обсъжда възможността за намаляване на броя на членовете. Този дебат обаче като че ли загуби част от своята валидност, защото сред нас самите, от тези, които лобираме за Европа, има единодушие. Само САЩ предлага да се намали бройката от 24 на 20. Новопоявяващите се страни смятат, че има твърде много европейци в рамките на МВФ. Не смятам, че ще се отървем от а, дебат за бъдещето на управлението на МВФ. Това ще стане така или иначе на някой етап. Само, че намаляването на членовете и дискусията за това няма да стане утре сутринта. Както вече ви казах, дебата малко позамря. Аз съм последния мухикан, който се бори за едно място за еврозоната. Само двама сме всъщност които искаме такова място за еврозоната, едно единно в рамките на управителната структура на МВФ, никога не успях да събудя ентусиазъм в рамките на еврогрупата за тази идея. Боря се с зъби и ногти, моля за здрав разум, може би твърде голяма доза здрав разум искаме да има тук. Имаме опозиция от всички посоки. Еврогрупата работи на принципа всеки да си пази мястото и никой да не напуска масата. Мисля, че Еврогрупата трябва да съсредоточи своите усилия върху едно място в рамките на МВФ, но това е дискусия за друг век, може би. Благодаря, Свен Геголд господин Юнкер, добре дошли след партийния конгрес, когато ни посетихте в Германия. И имам един въпрос към вас, свързан с въпроса за неравнопоставеното развитие в еврозоната. Свръх бюджетите в излишъците в еврозоната. за тях искам да говоря. Е, видяхме такова развитие и в Германия. Това е едно развитие, което би заплашило развитието на общата валута, според мен. Е, страните, които имат дефицити, би трябвало да намалят своите заплати. Но това според мен е економически не е оправдано, защото ще се и ще създаде опасност за дефлация. Тоест въпросът е какви мерки в рамките на еврогрупата ще бъдат взети, какви биха били последствията за е, пакта за стабилност, защото Тенденциите са противоречиви. Интересуваме каква е вашата лична позиция и какви са позициите в рамките на Еврогрупата. Е, трябва да ви дам поне 17 отговора на този въпрос, защото би трябвало да застъпя гледището на всяка отделна страна. Но е, това, което засяга дисбаланса в еврозоната между страните. Е, това не заплашва, това не е феномен, който заплашва еврото, но по принцип ни трябва наистина да, трябва да отделим повече внимание на този феномен. В рамките на министрите на финансите ще говорим целенасочено по този въпрос. Трябва да видим как се разпределят тежестите между различните валути. Наистина тенденциите са разнопосочни, но нямаме указание за действие как да намалим тези различия. Естествено, ние се стремим към изравняване на различията, но в момента не разполагаме с подходящ инструмент. Но по този въпрос непрекъснато говорим и мислим, защото така да се изразя, е, страните Е, които се подхлъсват, те трябва да си решат домашните. Има страни, които нарушават нашите правила непрекъснато. Тези страни, на тях им е напълнено, че трябва да се придържат към правилата, за да не се задълбочават различията. Естествено, е, не бива да разделяме еврозоната на отделни региони. Например, от американска страна имаме масивен апел към германската страна. Е, че Германия именно трябва да се заеме с преодоляване на различията. Но е, не, ние не можем като еврозона да е, да позволим да бъдем разделяни на, на региони. Трябва да сме единни. И трябва да сме единни и при решаване на този въпрос. А, и еврогрупата трябва да направи своя принос към преодоляването на глобалните различия. Така че смятам това за момента ние не правим, не допринасяме в това отношение за преодоляване на а, глобалните различия. А, господин Булман, но аз бях при зелените на посещение на, на конгрес а, Социалистите не са ме канили на конгрес, за съжаление. Благодаря, Робърт Гьобелс. Е, Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин Юнкер, председателя на Еврогрупата, ни каза, че световната економическа обстановка ще остане несигурна че има нужда от по-голямо управление, по-стабилно управление на световните финанси. Според мен Г20 не може да даде необходимия отговор, защото това е една временна адхок група, за нея няма ясни правила, няма правни основания. Г20 не е част от системата на ООН. Г20 е връщане към големите конференции и конгреси от типа на конгресите от Виена или Версай или срещи на големи и не толкова големи сили, като Франция и Италия, които се събираха заедно и решаваха как да управляват а, света. И когато в такива структури участват велики демократични нации, като Саудитска Арабия, искам да ви кажа, че аз отказвам да се управлявам, да бъда управляван от такава структура. Справо казвате, господин Юнкер, че ОИСР или МВФ би трябвало да бъдат по-важни актьори в целия този процес, естествено като се преобразят процедурните им правила по отношение на съвета за сигурност на ООН. Не, не мислите ли, че трябва да имаме също по-важно място? Благодаря, господин Гьоба. Съгласен съм с вашия анализ. Аз, както вече казах, не искам МВФ да стане подчинено на Г20, защото е трудно да се види как това се вписва в институционалната рамка на международната общност. Идеята да се провежда среща на Г20 възникна, защото имаше криза и имаше необходимост от координации. Според мен Г20 ще обмисли каква да бъде вътрешната му организация, дали да има централен штаб, седалище, как да се действа, как да участват европейците в вземането на решение, също трябва да бъде умислено по отношение на предаването на общи решения на Европейския съюз идеята за съвет за сигурност не е нова. Тя се появява постоянно. Идеята обаче е една такава структура да отговаря на разпоредбите на ООН. Аз е, не искам е, да заявявам, например, че няма да следвам инструкциите на Общото събрание на ОНЕ, само защото Саудитска Арабия членува там. Има недемократични държави в Общото събрание на ОНЕ. В съвета за сигурност знаете, че има страни, които членуват, но нямат право на вето. Знаете, че съвета за сигурност винаги може да упражни правото си на вето, но то принадлежи само на някои привилегировани страни. Приемам онова, което казахте за риска от това Г20 да се превърне в а, събитие, в което участват големите велики сили на 19 век. Мисля обаче, че едва ли ще се стигне до там. Не се връщаме към такава система. Великите сили и техните конференции и събирания са част от 19 века. Вече сме 21 век. Господин Юнкер, устоях на изкушението да отговоря на люксембургски на господин Гьобелс, защото знам, че много трудно да се работи по отношение на езиковия режим. Убедихме се по време на предната точка. Ами ние разрешихме този проблем, казва председателката. Следващия оратор, господин Юрген Курт. Вие вече говорихте за работния пазар и аз съм от Федералната република, знаете, имахме избори, те преминаха и има индикации, че е, безработицата при нас ще се увеличи. Според мен кризата далеч не е преодоляна. От една страна се говори, че финансово-политически кризата е преодоляна или се преодолява, но по отношение на заетостта нещата изглеждат зле. Е, освен това, чух и в Питсбург, че именно тази част от кризата трябва предстои да бъдат решени. Сега моят въпрос към вас. Как смятате какви мерки Еврогрупата ще предприеме именно за преодоляване на таз, този аспект на кризата, именно безработицата. Вие казахте много хубаво, че много от гражданите на Европейския съюз ще имат големи проблеми и, не, и трябва да им помогнем. Видяхме тази година, че е, изборната активност на европейските избори беше доста ниско. Хората се питат, добре, какъв е, каква е ползата за нас от Европейския съюз? Може би тук именно е възможността да им покажем, че ние може да им помогнем именно в качеството им на работници и служащи. Моето впечатление е че е, европейската економика вече не е в състояние на свободно падане. И че работния пазар ще се развива възходящо. Според мен, обаче, и след 2010 година ще имаме увеличаваща се безработица. Знаем, че една криза продължава да въздейства негативно върху работния пазар и даже след като финансови и економическия сектор са излезли от кризата. 9,5 извинявайте, 9,5% е безработицата в еврозоната в първите години след създаването на общата валута, безработицата полека-лека се намаляваше. Но често сме казвали, че именно благодарение на еврото ще се намалява безработицата. Е, това беше така. Аз съм абсолютно убеден в това, но сега имаме и други влияния от евросубстанцията, от същината на еврото. И в близко бъдеще работния пазар няма да може да се стабилизира. Не е дошъл още момента да се приключи рязко с всички мерки за подпомагане на економиката. Мисля, че финансови и економически свят, които имат нужда от помощ, те имат нужда от тази помощ и през 2009 и 2010 година но и тук трябва да се опитваме да приложим координиран подход. Мисля, че ясно казах, че мерките за временно временна заетост ще продължат да бъдат прилагани, въпреки че последиците са е, натоварване на публичния бюджет. Но ако ние бихме прекратили тази мярка, временната заетост, е, това би увеличило още повече безработицата. Мисля, че трябва да направим всичко възможно да осигурим да осигурим растежа в еврозоната. За момента имаме ръст от 2,5% в последствие очакваме ръст от 1,5%, но това не е достатъчно. Трябва да продължим с структурните реформи, въпреки че това понятие не ми харесва. Но едно от решенията е именно развитието на дневния ред и прилагането на дневния ред от Лисабон. Сега ние не би трябвало да приемаме всички регулативни предложения. Трябва без да ги проверим и анализираме достатъчно. Не съм на това мнение. Това няма да е конструктивно. Няма да доведе до намаление на безработицата. трябва да се да се опитаме да предотвратим възможността хората масово да бъдат уволнявани. Мисля, че защита от уволнение ще оживи работния пазар. Но това е мое лично мнение. Не мога да говоря от името на всички представители на Еврогрупата. Благодаря, господин Скиракакис. Е, благодаря, госпожо председател. Аз благодаря за този анализ, но вие казахте, вие говорихте за аспекта на Лисабонския дневен ред е, в 10 годишна перспектива. А, сега ние имаме последствията в обществените финанси, в публичните финанси. Това е една много трудна ситуация. Много е трудно да се намери финансиране в един такъв преходен период. Вие говорихте и за един, едно бавно подобрение на ситуацията в средносрочен план, но това не е достатъчно за Европейския съюз. Може би трябваше да се започне по-рано с структурните промени. може по отношение на ограничаване на дефицитите? До кога ще се чака с отлагането на Лисабонската стратегия? Euh, Бих казал следното. Трябва да подчертая, че аз не предлагам прекъсване в процеса на реформите. прекъсване в реформата на Лисабонската програма. Аз предлагам да се удължат сроковете за оценка на въздействието на реформите, които са били реализирани от нас като част от Лисабонската програма. Не бих искал сега да започвам дебат кога трябва да започнем да извършваме структурни реформи – ние извършихме много структурни реформи в Европа, къде е с по-голям, къде е с по-малък успех. Ние със сигурност трябва да продължим да надграждаме върху това, което вече е постигнато и да продължаваме с структурните реформи без никакви прекъсвания. Правителствата в еврозоната наистина са ангажирани в момента с Лисабонската програма – Що се отнася до стратегията за публичните финанси, искам да ви кажа, че не е сега времето да се отказваме от бюджетни стимули в нашата економика или на нашите пазари. Не трябва да изоставяме една политика, която сме осъществявали до сега достатъчно успешно. Мисля, че 2010 година не е годината за реализиране на стратегия за излизане от кризата – но в момента трябва да обмислим как да формулираме и да координираме нашите стратегии за излизане от кризата. Гражданите, работещите, потребителите трябва да знаят, че в момента ние прилагаме изключителни мерки и че тези мерки няма да са продължителни в момента това, което правим, води до по-голяма задлъжнялост на нашите страни. Ние обременяваме значително бъдещите поколения с политиките, които реализираме в момента. В момента трябва да провеждаме такава политика. Но ако искаме да вдъхнем доверие на потребителите, ако искаме да вдъхнем надежда на младите хора, трябва да формулираме стратегии, които да ни позволят да приключим с дефицита и задлъжнялостта, които в момента са голямо бреме за публичния сектор. Разбира се, в различните страни ситуацията ще бъде различна, но ние трябва да работим заедно, да работим съгласувано. Не може президент на Франция да казва, почакайте, почакайте, това е напълно достатъчно. А след това канцлерът на Германия да каже не трябва да се заема с моите проблеми. Не, ние трябва да имаме една съгласувана стратегия за излизане от кризата. Не трябва да мислим само за това как да се отървем от бюджетните проблеми. Инструментите, които се прилагат от централните банки, особено нестандартните марки, трябва да бъдат отчетени, когато обмисляме всички тези въпроси. Разбира се, трябва изцяло да зачитаме независимостта на ЕЦБ. Оле Шмидт. Благодаря. Господин Юнкер, вие скоро ще отидете в Гьотеборг на заседание на Екофин. Там ще се срещнете с вашия шведски колега и с другите колеги. Господин Борг, министър на финансите, каза, че той не беше сигурен дали за Швеция е било добре, че тя е била извън еврозоната по време на тази криза. Бих искал да ви попитам дали вие сте по-наясно с последиците. И министър Одел, министър на финансовите пазари, ясно каза, че за Швеция това е било предимство, че тя не е била в еврозоната, защото Швеция могла да изнася повече продукти поради по-слабата си валута. Каква е вашата реакция? Задавам ви тези два въпроса, защото смятам, че вие трябва да проведете сериозно обсъждане с тези двама шведски министри и трябва да предложите добри доводи в полза на, пол, в полза на а, добрите страни на еврозоната. Разбира се, трябва да има добри доводи, за да бъде убедена шведската общественост, че еврото е добро за Швеция, както и за Европа като цяло. И ви пожелавам приятно пътуване до Гьотеборг. Аз не искам да се намесвам в междуправителствения дебат, дебата вътре в правителството, който съществува в Швеция. Аз е, не искам да обвинявам е, шведските си колеги, но изцяло споделя мнението на господин Борг. И докато сме в тази зала, аз искам да ви напомня, че аз изказах моето мнение, което отразява моето виждане. Няма причина за Швеция да остава извън еврозоната. Аз няма да повтарям това свое изказване, но така или иначе това е моето убеждение. Е, да, вие ми пожелахте приятно пътуване. Паскал Канвел. Добър ден, господин председател. Сега искам за публичните, за държавните дългове да, го, да попитам. Казахте, е, има три възможности да се намалят дефицитите, т.е. да се намалят разходите, да се увеличат данъците и да се увеличи ръста. Говорихте за реформите, структурните реформи, структурните реформи. Как виждате повишението на данъците? в рамките на Еврогрупата. Какво смятате за това? Някои данъци да бъдат повишени, например, върху данъците, върху капитала? Как те ще се... Какво ще бъде влиянието върху дефицита? Какво смятате за е, един данък върху транзакциите, корпоративния данък и борбата срещу данъчните измами? И един друг въпрос. Естествените ресурси и цената на петрола. Влиянието върху ръста на економиката през следващите години в рамките на еврозоната. Е, е, господин Треше и господин Алмония също се оказаха загрижени по отношение на цената на петрола, която е висока в сравнение с развитието на економиката. И че през 2010-2011 година едва ли ситуацията ще се промени и успокои? Смятате ли, че загрежеността е достатъчно оправдана? Структурните реформи, за които говорих, не са свързани с публични разходи. Структурните реформи, които имах предвид, са насочени към това да се отчете застаряването на населението и да се засили растежа, най-вече за да можем да компенсираме увеличените разходи в резултат от застаряващото население и също така факта, че безработицата няма да намалява близките месеци и години. Нямам някакви чудодейни рецепти, които да ни позволят на всички да възстановим публичните финанси. Но мисля си, че укрепването на публичните финанси трябва да се определя от ситуацията във всяка конкретна държава. Всяка държава, член на еврозоната, знае най-добре какво трябва да се направи някои правителства увеличава данъчното облагане, другите го намаляват. Това ясно отразява начина по който се различава ситуацията във всяка една страна и съответно държавите предлагат различни реакции, различни отговори. Вие споменахте два конкретни вида данъчни инструменти. Данък върху финансовите сделки, например. Лично казано, не говоря от името на еврозоната, защото няма обща позиция по този въпрос, но лично аз нямам никакви идеологически възражения срещу такъв данък. Обаче, трябва да го обмислим много внимателно. дали този данък може да се прилага в Европа или само в една страна, ако подобен данък не се прилага от международната общност, най-вече от държавите, които са големи финансови пазари. Това е един дебат, който трябва да се състои, независимо от това как ще наричаме този данък, данъка на Тобин или както искате. Лично аз нямам никакви възражения към срещу въвеждането на такъв данък в еврозоната или в Европа, но трябва да се обсъди този въпрос. По подобен начин ние в момента подготвяме колкото се може по-прецизни инструменти срещу избягването на данъци и ще има санкции срещу онези държави, които не участват в не играят в нашия отбор в това отношение. Е, споделя мнението на господин Алмуния и господин Трише за влиянието на високата цена на петрола върху възстановяването. Но възстановяването ще бъде твърде умерено. Всички показатели сочат към това. И разбира се, предвид е, световната економическа ситуация, цената на петрола е твърде висока. Ние трябва да започнем активен диалог с страните производителки, така както сме постъпвали в миналото, за да можем да обоздаем цените на петрола, които в момента са твърде нестабилни. Но разбира се, за това ще е необходимо време. Мисля, че има твърде много ирационални причини, твърде много спекулативни съображения в основата на цен. Ние трябва да намалим нашата зависимост и трябва да увеличим производството на енергия от възобновяеми енергийни източници. Да, заповядайте, каза председателката. Благодаря ви, господин Юнкер. Три кратки въпроса, ако ми позволите. Първо, ако Лисабонският договор влезе в сила, Еврогрупата ще има вече официална платформа, ще има официализиран статус. Това ще означава, че еврозоната ще има свой собствен дневен ред, своя програма и свои цели или ще продължи да бъде придата към Екофин? Вторият ми въпрос е свързан с това, че ако искаме да се справим с дисбалансите, Вашата гледна точка ще се различава в зависимост от това дали размишлявате от гледна точка на държава членка или еврозоната. Мето... Методиката на еврозоната Това е една стратегия комун, която permita que se actúe con más decisión. Но дали тя се включва в тази методика в един общ подход е и дали отговаря на възможността на еврозоната да реагира. И накрая устойчивостта на националните публични финанси. Разбира се, тук има рискове, например, застаряването на населението, но ние искаме да предотвратим това да се дават обещания, които после няма да бъдат изпълнени. Със сигурност трябва да имаме един комплексен подход и да гарантираме определени стандарти и насоки за стабилизиране на публичните финанси. Трябва да разгледаме целия въпрос на данъчното облагане на международните финансови пазари, което е деликатен въпрос questions, notamment sur Сега по отношение на данъчните и фискални инструменти. Естествено, трябва ни по-добра фискална организация. Е, ако искаме като Еврогрупа да сме формална структура, то в този момент ни трябва едно по- добро, по-установено развитие. Днес вече казах, аз съм председател на една неформална група и такова развитие, неформално развитие ни трябва. И не мога винаги да казвам нещата официално, които се обсъждат неформално. Но неформалното общуване е изключително важно – това са информации, които се споделят в дискусиите и тези информации са много полезни. Ако еврогрупата чрез Лисабон се промени, естествено тогава може да станем по-офанзивни, по-настъпателни и се надявам това скоро да стане защото понякога нещата се протакат прекалено дълго. Е, налага се да мълчим, когато искаме да говорим. От друга страна, имаме работна програма в Еврогрупата. Една 6-месечна работна програма и не смятам, че тази програма ще се промени с влизането в сила на Лисабон. По отношение на последния аспект съм на ваше мнение. Благодаря. Благодаря. Шаран, добро утро, господин Юнкер. Притеснявам се за бъдещето на еврото. Вчера тук беше господин Трише и той каза, че Европа има нужда от силен долар. Но аз не мисля, че това е исканото намерение на Федералния резерв. Иначе видях, че през последните години, че китайски економически успех даде основа на много развиващи се страни да подражават на китайската система за обменен курс. Така че моята прогноза е за силно евро през следващите години. И моето мнение е, че силното евро ще възпрепятства економическо, економическото възстановяване, защото няма да можем да изнасяме нашите стоки в останалия свят. Какво мислите вие, господин Юнкер? Не. Обичам, не обичам дебата за това трябва ли ни слабо евро и трябва ли ни силно евро. Ние имаме евро. Точка по въпроса. И аз не изразявам становище по обменните курсове публично. Това е един твърде деликатен въпрос и не искам да бъда цитиран по въпроси, свързани с обменните курсове. Трябва да ви напомня, че в Европа имаме основа, Що се отнася до политиката в областта на обменния курс, ние не обичаме нестабилност, резки колебания. Това, което ние искаме, е силен долар. И когато ние говорим за това, това отразява това, което казват американските власти от време на време. Когато се говори за обменните курсове, ние казваме, ние приветстваме това, че администрацията на САЩ и Федералния резерв настояват, че долара трябва да бъде силен. Ние обичаме, когато американците казват, че силният долар е в интерес на американската економика. Трябва да привлека вниманието ви към факта, че това изречение не го чувахме през скорошния период. И не знам дали ще го чуем през следващите дни. И накрая Ванкок. Господин председател, всички говорят и очакват една стратегия за изход от кризата, въпреки че ние се намираме в още кризата. Но една такава политика ще е продължение на Лисабонската стратегия, структурни реформа, дисциплина, бюджетна дисциплина и така нататък. Но една такава стратегия, с кой, чрез която искаме да увеличим конкурентоспособността на Европа, да увеличим ръста на економиката, всъщност отслабва економиката на Европа. Вие самия казахте, имаме стагнация, економическите двигатели не са задействани. Потреблението и иновациите не са на такова ниво, на което трябва да бъдат. От това страдат инвестициите. И свиждаме намаление на економическия растеж. Този факт също трябва да се вземе предвид е, до, до 70% капацитетите, ресурсите в определени страни не се използват. Това означава проблеми за вътрешния проблем. Е, а, пазар, извинявайте. А повече структурни реформи ще окажат негативно влияние върху нашите производствени капацитети. Сега какви реформи ще са необходими, ако не успеем да осигурим необходимите инвестиции? Вие казахте автоматични стабилизатори още две години, но как да опосредстваме търсенето? Но защо не се каза пакта за стабилност? трябва да бъде подкрепен от две страни. Романо Пради казва, ето в една рецесия трябва да се подкрепят автоматичните стабилизатори. Трябва да не трябва страните да бъдат принуждавани да следват е, бюджетната дисциплина в е, условия на криза. Какви, защо не може да се прилагат определени прости мерки? Защо в рецесия не може да се прилага да се прилагат в различните, в отделните от е, държави членки, увеличаване на дефицитите в, е, в съответствие и в комбинация на конъюнктурни, на, на програми за е, подобряване на економика. Никога не съм бил привърженик на универсалния подход и никога не съм казвал, че той е необходим. Мисля си, че вие не бихте разбрали моята политика. Вие не сте разбрали моята политика. Аз казах, че ни трябва добро политическо съчетание между търсенето и предлагането, а не да наблягаме само на политиките, основани върху предлагането. Сега по втория въпрос. Мисля, че много добре описахте пакта за стабилност в сегашното му състояние. Когато господин Проди каза, че пакта за стабилност е глупав, трябва да си спомняте, че през 2005 година този пакт беше реформиран и той до голяма степен отговаря на това, което вие казахте. Там има набор от превентивни и набор от коригиращи мерки, които също така се прилагат, когато економиката върви добре. Освен това, има някои задължения, проистичащи от пакта той ни задължава да съкратим значително публичния дефицит. И когато се сблъскваме с неблагоприятна економическа ситуация, ние можем да предприемем мерки, които да ни позволят да се съгласим с дълг над 3%. Ако пактът не беше променен през 2005 година, сега не бихме имали възможност да правим това, но точно за това беше направена тази промяна през 2005 година да се гарантира гъвкавост. Разбира се, това не означава, че може да се позволи дефицита да нараства безконтролно и да обременяваме бъдещите поколения с дългове, но имаме възможност да сме достатъчно гъвкави да реагираме на различни ситуации. Благодаря много. Вече приключихме с въпросите. Много ви благодаря за вашето посещение. Благодаря ви много за вашите отговори. И преди всички да напуснат залата, имаме малък проблем, свързан с превода на измененията. Ако останем с крайната дата 2 октомври за изменение, независимо от езика, то тогава ще има обмен на мнения и гласуване на 19 октомври. Това са добри новини. Лоша новина, че това ще бъде в 9 вечерта по време на Страсбургската седмица. Ние също така можем да използваме тази възможност да обсъдим общите изключения за автомобилната индустрия, нещо, което се интерес, от което се интересува и Комисията по вътрешния пазар. Благодаря ви.